Uh, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, добро утро! Много ви благодаря за това, че в тази ранна сутрин сте тук. Знаете, след цяла нощ гледане, слушане на новини – Мислех си, че ще бъда сам тук на заседанието на комисията ИТРЕ, но ви благодаря за това, че сте тук. Имаме една много важна тема в дневния ред. Това е едно изслушване, посветено на темата за енергийната бедност. Но нека сега да видим дали се приема дневния ред. Ако нямате коментари, можем да приемем дневния ред без изменения. Не виждам да има коментари. А, освен това, трябва да съобщя, че утре в 6.30 ще разгледаме точка разни. Така че ще ви помоля да изчакате до четвъртък 6.30 вечерта, ако имате някакви предложения по точка разни. Съобщенията на председателя. Важни съобщения. Утре в 9 сутринта ще се проведе гласуването за проекто доклада за креативните индустрии. Това е наша инициатива и споделяме отговорност с членовете на Комисията по култура, които ще се присъединят към нас в тази зала. Гласуването ще започне в 10 часа. Започваме заседанието в 9, а глас... по гласуването с Комисията по култура и след това оставаме тук в тази зала в 10 часа. Продължаваме с гласуването в нашата комисия. Колегата Рубик. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на председателя на ИТРЕ, господин Бусек, за това, че стана възможно е, от е, стое, да стое да внесем тази тема и съм доволен, че имаме е, двама експерти, които ще участват в нашите разисквания. Те са три дни, ще, ще присъстват в Европейския парламент три дни. Вчера бяха на едно друго заседание. Имаме специалист по е, далекосъобщенията. Е, и е хубаво, е, че имаме възможност тези три дни да проведем тези срещи, е, депутати и е, учени. Много е, съм признателен за това, че го направихте възможно. Благодаря. Добре дошли на гостите на нашето заседание. Не знам точно къде сте се настанили в залата. Можете ли да вдигнете ръка, за да се обозначите? Чудесно. Благодаря ви. Благодаря, че присъствате на нашето заседание. Наистина, вашето, вашата дейност е наистина важна за нашата работа вчера, за предложенията, които бяха част от дневния ред. Благодаря на колегата Рюбих за това, че е организирал всички тези събития. Друго съобщение на 21 ноември понеделник в Страсбург ще има съвместно заседание на комисиите Агри, Енви и ИТРЕ за изпълнението на новата стратегия на Европейския съюз за горите. Наистина важно обсъждане ще се проведе от 19 до 20.30 часа в Страсбург на 21 ноември, ден понеделник. От 7 до 8.30 вечерта. Съвместно заседание на комисиите Агри, Енви и Итре, посветено на новата стратегия на Европейския съюз за горите. Трите комисии ще заседават заедно. Нека сега преминем към семинара за енергийната бедност. Бих искала да приветствам всички присъстващи на този семинар за енергийна бедност. Енергийната бедност все повече се превръща в тревожен въпрос в Европа. Според някои оценки между 50 и 125 милиона хора в Европейския съюз – а понякога дори не мога да повярвам колко висок е броя на тези хора и са изправени пред риска от енергийна бедност. И има различни причини, като например ниски доходи, високи енергийни цени, ниска енергийна ефективност. Имам различни причини, но всички се свеждат до едно и също. Хората нямат средства да плащат сметките си, независимо какво стои в основата за това. Очаква се преходът към ниско въглеродна економика може да доведе все повече хора да се изправят пред този проблем защото със сигурност има определени разходи, които трябва да се отделят за преходния период. Комисията ИТРЕ винаги се е занимавала с този проблем в дейността си. Ние се чувстваме отговорни за това. Нека ви припомня, че в резолюцията от 2015 година към Европейския енергиен съюз парламентът се обърна към комисията да изготви съобщение за енергийната бедност. Надяваме се, че там ще се съдържа определени индикатори за измерване на енергийната бедност и също така ще има и план за действие за борба с това явление. Очакваме предложенията на комисията. И междувременно искаме да разберем какви са решенията за енергийната бедност, в рамките на директивата за енергийна ефективност, директивата за енергийни характеристики на сградите и освен това, знаете, че има пет законодателни акта, които са свързани с дизайна на пазара за електричество. Те се очакват да бъдат предложени в рамките на един месец от Европейската комисия. В този контекст организираме този семинар, за да обсъдим с експерти този проблем, за да предложим резултати от гледно, гледна точка на експертните познания, умения и изследователите изследователска дейност. Нека сега да преминем към конкретните точки. Първият ни оратор Нека първо да добавя обаче, че презентациите ще бъдат публикувани на вебсайта на комисията ни. Също така ще има и едно обобщение от семинара на сайта на парламента и ще ще припомня на ораторите, че имат 15 минути на разположение за изказване. 15 минути не повече. И така, първият оратор, Саска Петрова, която седи до мен. Тя е лектор по а, човешка география в университета в Манчестър. Доктор Петрова ще говори по темата за ландшафта на енергийната бедност в Европейския съюз от академична гледна точка. Тя е изключително опитна в този, тази област. Тя е преподавател в школата по околна среда, образование и развитие и директор – в областта на екологично управление в университета в Манчестър. Тя е координатор на изследователската дейност в Центъра за градска устойчивост в института в Манчестър не само в университета, но и в града Манчестър. Работата й се фокусира върху това как общностите и местните хора са засегнати от ниско въглеродния преход, включително енергийната бедност и уязвимостта. Доктор Петрова, имате думата, заповядайте. Благодаря. Мисля, че всички ме чуват. Благодаря ви. За мен е истинско удоволствие, че съм тук. Благодаря на организаторите за отправената покана да участвам на този семинар. Семинарът демонстрира за пореден път, че енергийната бедност получава все повече внимание от политическите среди в Европа. Енергийната бедност вече е част от официалния лексикон на институциите, изготвящи решения и политики в Европейския съюз и присъства категорично в третия енергиен пакет и в енергийната рамка на Европейския съюз. Презентацията ми днес ще представи какви са научните доказателства и изследователска дейност в областта на енергийната бедност в Европа. В началото на моята презентация бих искала да кажа, че енергийната бедност се използва по различни начини в Европейския съюз. И така, термини като недоимък на гориво, уязвимост, енергийна бедност се използват за да пояснят това явление енергийна бедност. От Обединеното кралство обаче идват основните термини. От Бордман, който описва явлението по доста задълбочен начин. Според нея Енергийната бедност е невъзможността на едно домакинство да покрие разходите си за отопление, защото се налага да отдели 10% от доходите си за тази цел В последно време е едно, един преглед, направен от Джон Хилс, предоставя задълбочено обяснение за използването на определението. Той предлага ново определение в контекста на Обединеното кралство, а именно дефиницията, която обхваща ниски доходи, високи разходи. С някои колеги, включително Стефан Бозаровски, Хариет Томсън, Серхио Тирадо Хиреро, Нил Симкок, и други, се опитахме да определим и да направим глобална дефиниция за енергийната бедност. За нашата дейност Важно е да се опише не само настоящото положение за това как домакинствата могат да бъдат енергийно бедни, но и да определим някои от рисковете или причините, ко... заради които домакинството може да бъде енергийно бедно или обстоятелствата, които могат да доведат до това домакинството да излезе от енергийната бедност. Енергийната бедност не е стати... статично явление, може да се попадне или излезе от енергийната бедност. Ето защо нашето определение е, че това е ситуация, в която има редица рискове, поради които едно домакинство може да изпита енергийна бедност. Това означава, че едно домакинство няма достатъчно високо равнище на енергийно обслужване, адекватни енергийни услуги в домакинството има много представители на академичните среди, които се застъпват или пък се противопоставят на единна дефиниция за енергийна бедност. Например, Хари Томпсън и други колеги подчертават, че обща дефиниция за енергийната бедност в рамките на Европейския съюз може да повиши признаването и видимостта на проблема в Европа, но също така може да разреши и някои от терминологичните неясноти защото, както вече казах, понякога тълкуваме явлението по различен начин. На трето място, каква е ситуацията днес? Може да предостави възможност за синергии между политиките, като се осъществят връзки между различни а, ресори, области. Социална политика, политика на здравоопазване, промишленост и чисто енергийната политика по отношение на газовия пазар или а, пазара на електроенергия. Други колеги обаче се противопоставят на общата дефиниция, защото според тях една обща дефиниция може да заличи специфичните географски обстоятелства, например различни социо економически обстоятелства в Европейския съюз, политически обстоятелства и различни регионални обстоятелства, които съществуват в рамките на Европейския съюз. Разбирането на факторите за енергийната бедност в Европейския съюз се развиват през последните години. Традиционно академичните изследователски трудове се спират на три ключови фактора. На първо място цените на енерги... Е, енергията, спадащия приход и е неефективността на сградния фонд. Ако си спомняте, това показах по-рано в класическия триъгълник и триъгълника за рисковете, които обясняват основните фактори. Но в последно време ниската енергийна ефективност на сградния фонд се очертава като един от водещите фактори за енергийна бедност, защото това води до ниско ниво на комфорт и присъствието на влага и мухъл в домовете. Именно този фактор исках да подчертая, именно, че разположението на факторите за енергийна бедност се намира на кръстопът на пресечната точка между различни аспекти. Това означава, че не отива, не се свързва само с ниските доходи на домакинството. Тоест, говорим за нещо повече от материални лишения. Освен това, домакинства с по-високи потребности, например семейства с деца, пенсионери, показват, че те са по-уязвими към енергийната бедност. Също така домакинствата с гъвкави системи за негъвкави системи за отопление няма как да преминат към по-технически удачни форми за предоставяне на електричество и отопление те също имат голяма вероятност да попаднат в този, тази, този сектор на енергийна бедност. Знаем, че домакинствата в частния сектор а, и по-скоро жилищата, които се отдават под найем, могат а, да имат висок риск да станат енергийно бедни. И тъй като не разполагаме с общо определение за енергийната бедност в Европейския съюз, много трудно може да се измери количествено размера на енергийната бедност в Европейския съюз. Много често в академичните среди се използват два набора от данни от Евростат. От една страна а, проучването СИЛК, статистическите данни за приходи и условия на живот и от друга страна за бюджета на домакинствата. Има различни променливи в тези две категории, в зависимост от това кой подход се използва, има различни цифри. Те варират обаче между 50 милиона до 126 милиона домакинства в рамките на Европейския съюз. Също протествуването на разграничението по отношение на а, енергийната бедност е добре описано в академичната литература. Установено е, че в източна и южна Европа по-често се наблюдават случаи на енергийна бедност и виждате това маркирано в цветове и на картата. Различните променливи на индикаторите показват, че нивата на енергийна бедност са най-високи в България, Кипър и Румъния. Причините за това са различни. Различни академични изследвания подчертават, че високите нива на енергийна бедност в постсоциалистическите страни са свързани с либерализирането на националните енергийни пазари. Мои колеги Стефан Борезевски и а, Тирадо Хереро показват, че цените на енергийния пазар са се увеличили с 30% в Полша, 22% в Чехия и 69% в Унгария между 2006 и 2011 година. Нивата на енергийна бедност са високи в южноевропейски страни, най-вече поради липсата на адекватни системи за отопление и недостатъчен сграден фонд. Високите цени в средиземноморските страни се влияят и от необходимостта за охлаждане на домовете през летните месеци. Съгласно данните от проучването СИЛК, около една трета от респондентите от 8-те държави членки, които имат излъз на Средиземно море, нямат възможност да поддържат адекватно ниво на охлаждане а, през лятото. Политиката на урязване на бюджети също се отразява значително а, върху политиката в страните. Относително високо влияние върху енергийната политика има и прехода към нисковъглеродна економика, както посочи господин Бузек. Тези преходи са маркирани от декарбонизирането на енергийната политика. Този процес може да се отрази на домакинствата с нисък доход, ако няма достатъчно инвестиции в възобновяеми енергийни източници и те се по трябва да бъдат понесени от крайните потребители чрез сметките, които се заплащат. Това е пряко свързано и с цените на дизела и петрола, които се отразяват по-негативно върху по-бедните. И по този начин енергийната бедност сред домакинствата може да бъде негативно повлияно. Има редица поручвания в тази област. Все пак много представители на академичните среди показват, че универсалните помощи не са универсален инструмент за преразпределение на доходите, защото домакинствата с ниски доходи потребяват повече енергия. Ето защо, ако социалната държава осигури подпомагане, това може да бъде по-ефективен инструмент. Други методи са, например, публичния градския транспорт и също така саниране на жилищния сграден фонд. По този начин преходът може да бъде по-справедлив, ако се отпускат средства от подоходното облагане, а не от допълнително данъчно облагане. Нека обобщя някои от заключенията. Знам, че времето напредва, така че съвсем накратко ще направя тези обобщения. В края на презентацията си искам да посоча, че съм изготвила изписък с допълнителна литература. Ако някой от вас проявява интерес към по-задълбочена информация по темата. Освен това искам да подчертая, че сме разработили проект – който се отнася до енергийната бедност в някои от най-засегнатите страни в източна Европа, а именно Унгария, Чехия и Полша. Работим в три града и работим с стотици домакинства и сме изготвили наше собствено проучване по този въпрос. Това е един от кварталите. Благодаря ви за вниманието. Very interesting. Изключително интересна презентация. Сега може ли да видим и следващия ни оратор? Учен от института от Берлин, Бенямин Грайнер е политически учен, който работи в областта на устойчивото развитие. Това е основната сфера на интерес за него. Той е експерт в областта на политическите и економическите аспекти, свързани с климатичните изменения приспособяването, международното развитие и технологичния преход също са част от неговите интереси. Той работи в ОКО института в Берлин от 2014 година и се посвещава на оценката на дизайна, мониторинга и оценката на политиката за упрощаване на задълженията на а, равнище Германия и на равнище Европа. Добро утро, дами и господа! За мен е чест да говоря тук пред вас днес. Благодаря ви за поканата. Ще ви представя едно кратко проучване, което беше поръчено от комисията ИТРЕ. То се отнася до състоянието на енергийната бедност в няколко държави членки, както и стратегията, която може да се приеме в това отношение. Тук ще видите и различните факти, свързани с енергийната бедност. Това са темите, които току-що упоменах. Ние направихме проучвателно проучване. Целта е да се съберат доказателства за енергийната бедност и да се получим от практики, които дават добри резултати или такива, които не дават чак толкова добри резултати. Това е за да получим представа за това, което се случва в Европа. Използвахме различни доклади от държавите членки, свързахме се и с хора, които работят в тази област в държавите членки. Енергийната бедност е проблем, който е повсеместно разпространен в Европа. Няма да навлизам в големи подробности, но както виждате, това е проблем, който преобладава в някои държави членки. и е проблем, който е неизменна част от всички държави в Европейския съюз. Опитахме се да намерим няколко примера, като сме направили разграничение от географска гледна точка север-юг, економическо разграничение, държави с високи доходи и с по-низки доходи, както и разгледахме положението на Европа на 15-те и Европа на 28-те. Какви са основните заключения? Цените растат във всички държави членки, което може да се окаже проблем и да доведе до енергийна бедност и за в бъдеще. Много често това се свързва с макроекономическите показатели. Държавите членки, е, където населението има ниски доходи, не са единствените, които са засегнати от проблема. Важно е този проблем да бъде признат на национално равнище, като е факт, че повечето от държавите членки вече го обсъждат на национално равнище. А, сега ще навляза в някои подробности във връзка с държавите, които бяха обект на нашето проучване. Започваме с Ирландия. Това е западна държава, в която хората имат сравнително високи доходи, но тя е една от най-засегнатите държави в Европа от този проблем над 10% от доходите на хората отиват за заплащането на енергия. 52% от най-бедните домакинства са засегнати. Имайки, се, имайки предвид броя на дните, в които е необходимо да се ползва отопление в Ирландия, това е разбираемо. Има специална политика, която е насочена към санирането на жилищата. Има и специален пакет за тяхното изолиране. Пускат се различни помощи, за да може хората да изплащат сметките си. Много хора разчитат на петрола, за да се отопляват. Много хора трябва да спестяват през годината, за да може зимата да си платят сметките. Вторият пример е Франция. Тук имаме интересна дефиниция за енергийна бедност. Тази дефиниция е интересна не заради процента, който се отделя – от хората. Той отново е 10%, но дефиницията е свързана с някои специални политики, които са предприяти в това отношение. Така, например, енергийните доставчици не могат да прекъснат отоплението на хората, дори и те да не могат да си платят сметките през зимата. 3,5 милиона домакинства във Франция са засегнати от този проблем. Разбира се, проблемът е най-разпространен сред хората с ниски доходи, като в това отношение е, има и проект, схема с цел подобряване на енергийната ефективност на жилищата. Тази схема е изключително ефективна, но от нея са засегнати е, малцина. Много малко от тези 3,5 милиона домакинства са могли да се възползват от тази схема. Да погледнем България. Както спомена госпожа Петрова, България не е изключение от правилото, че централните източни държави са най-засегнати от проблема. Там цените се увеличават, хората с ниски доходи и е, жилищния фонд е устарял. 50% от населението живее в е, риск от бедност, така че проблемът наистина е наболял в България. Липсват данни за състоянието на жилищния е, фонд като не се осигурява финансиране на хората, за да могат да си изплащат сметките. Смята се, че хората трябва да имат възможност да отопляват поне една стая през зимата, но това не е достатъчно. Необходимо е да се предприемат допълнителни мерки, за да се постигне енергийна ефективност. И накрая разгледахме случая с Обединеното кралство. Този проблем в Обединеното кралство е на дневен ред още от 80-те години. Там а, се промени индикатора, който измерва енергийната ефективност. По този начин се отделя а, повече внимание на едно хипотетично потребление, като се взема предвид а, състоянието на сградата и така нататък, след което се прави изравняване. Много от а, хората плащат понякога и по-малко от тези 10%, отделят по-малко от 10% от доходите си за отопление, но това е защото а, понякога мръзнат през зимата. В Уелс и Северна Ирландия се отделя а, внимание на този проблем. На федерално а, равнище има задължения за енергийните компании, които трябва да финансират а, повишаването на енергийната ефективност на жилищата. със сигурност през 2017 година ще могат да бъдат предприяти много повече мерки в това отношение и те ще могат да бъдат приложени на практика. Нека да видим какви са резултатите. Подходът, социалната политика е тристепенен. тристепенен. Първо, трябва да се определи какво означава енергийна бедност. На следващо място трябва да се насочим конкретно към съответните домакинства. И на следващо място Трябва да се запитаме дали с предприятите мерки подобряваме положението на хората, защото не винаги политиките водят до този резултат. На първо място, по какъв начин дефинираме енергийната бедност? Ако се базираме на разходите, нещата са простички. Взимаме предвид колко харчат хората за отопление. Ако е над 10%, казваме, че а, можем да говорим за енергийна бедност. На следващо място взимаме предвид доходите, ниски или високи. В Испания и в Обединеното кралство хората а, могат да пострадат здравословно от липсата на отопление, но този индикатор не взима предвид това. И третият индикатор, а, може би по-добър, но той също си има тъмна страна, а това е социалният индикатор. А, в Обединеното кралство, например, Правителството се опитва всячески да събере данни, но е много трудно да се направи оценка на този фактор. Ако нямаме реална дефиниция на енергийната бедност, бихме могли да включим енергията под формата на някакви помощи за хората, но по този начин, по никакъв начин не можем да преценим дали е на лице енергийна бедност или не. Това са факторите, които трябва да бъдат взети предвид, когато се определя политиката. Следващата точка е много важна. Ниските доходи не винаги означават енергийна бедност. За съжаление, презентацията тук не ми даде, слайда не ми даде възможност да сложа и третият елемент, там където се пресичат двете графики. На следващо място. Идентифицирането на енергийно бедните. Госпожа Петрова спомена учена от Обединеното кралство, който заявява, че малко от средствата стига до енергийно бедните хора. Голям проблем е да се идентифицират тези хора, защото няма налични данни. Трудно е да се получат тези данни, още по-трудно те да бъдат публикувани. Освен това, не винаги човек може да поиска помощи и дори тези, които се ползват от помощи в Обединеното кралство, не винаги могат да поискат допълнителни помощи, като тези, например, свързани с енергийната бедност. Имаше и известен положителен опит в това отношение, когато бяха привлечени местните и регионални власти, така както бе, постъпиха във Франция. По този начин по-ефективно можеха да се идентифицират енергийно бедните, защото на местно и регионално равнище много по-добре е, може да се стигне до хората, много по-лесно. В тази таблица може да видите последствията. Това е доста субективна оценка, между другото. Това е едно проучване, но това, което се опитвам да ви кажа е, че най-отгоре в зелено виждате енергийната бедност в съответните държави членки. Колкото по-надолу слизаме, толкова по-малко зелено има, което означава, че а, се идентифицират съответните хора. Помагаме на хората, за да може те да си плащат сметките. Това е по-тъмният свят, но хората продължават да имат проблеми, които се дължат на ниските доходи и на енергийната неефективност на техните жилища. Ако не се лъжа, 300 милиона евро бяха отпуснати във Франция в рамките на схемата за подпомагане на хората, като много малка част от тях беше свързана с енергийната бедност. На следващо място ефективните политики. Тарифите на електроенергията в Гърция и Испания, например. Много финансов натиск бе оказан там върху енергийните доставчици, за да балансират цените. Оказа се обаче, че хората въпреки това трябваше да задлъжнеят, за да могат да си платят сметките. Това е нещо върху което трябва да помислим. На следващо място под помощта за саниране на жилищата. Пример в това отношение за Франция и Обединеното кралство. Така всъщност се насочваме към корена на проблема. В Франция Запитаните хора заявиха, че сметките им за парно са намалели, след като са реновирали жилищата си. Но това изисква много средства. Тези средства трябва да бъдат също така насочени. Ако а, погледнете, ще видите, че за България е трудно да се насочат тези средства. Но това е единственото решение, което ще даде резултат в дългосрочен план. Ниската енергийна ефективност не означава енергийна бедност. От гледна точка на климатичните изменения от спестяване на електроенергията е добре да се помисли и за типа отопление. Много от а, жилищните сгради могат да си позволят да плащат сметките си. На следващо място помощите за домакинствата с ниски доходи, нещо, което видяхме в Италия и България. Проблемът Извинете, положителната страна на този момент е ниското административно бреме. Но много трудно можем да се насочим към енергийно бедните хора, така че ще трябва да претеглим плюсовете и минусите. Много хора са засегнати от енергийната бедност в България, например, като в този случай изплащането на помощи за тези хора е малко по-различен въпрос от помагането им да не бъдат енергийно бедни. Както вече казах, трябва да се идентифицират съответните домакинства, да се осигурят необходимите средства и да се потърсят дългосрочни решения. За да се впиша във времето, бързо ще премина през последния слайд. Какво можем да направим на европейско равнище? бихме могли да съберем подробни данни за жилищния сграден фонд. Не винаги има данни, които постъпват от всички държави членки. Възможно е да се използват различните вече съществуващи канали, като форума, енергийния форум на гражданите. Разбира се, трябва да се спази и принципа на субсидиарност, защото Европейската комисия в енергийния пакет заяви, че енергийната бедност е в правомощията на държавите членки. Т.е. тези, които вземат решение, трябва да го направят. Благодаря ви за вниманието. Очаквам с нетърпение нашата дискусия. Uh, the third speaker, Mr. Sergio Ugarte, Managing Director uh, and Consultant. Третия оратор е господин Серджио Рогате, управител, директор и консултант. Има 25 години опит, консултантски опит в областта на енергетиката, е, климатичните изменения и устойчивите политики в Европа и в други страни, континенти, така че е, широк е, диапазон от опит и знания по енергийна ефективност, стратегиите за нискокарбонови, индустриални нискокарбонови стратегии, е, реформа в сектора на електроснабдяване, бъдещи енергийни нужди, енергийна независимост и устойчиво развитие. Може да кажем, че неговите, е, негови опит е, се разпростира върху темата енергийна бедност така че ще чакаме да чуем какво имате да ни кажете. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Много съм благодарен, че бе възложено това проучване на нашата организация. Това е продължение на едно, е, една студия, извършена от моите колеги в института, като и е преглед на социалната политика най-общо в Европа. Това проучване се базира и върху знанията и научните изследвания, проведени от важни учени в Европа, известни учени като доктор Петрова и други колеги, по определение на енергийна бедност и а, анализ на това явление. Сега, в самото начало ще кажа следното. Запознати сме с риска от енергийна бедност и имаме статистика за това колко души страдат от е, това, от тази бедност. Причината не е непременно е, ниски доходи, но и количеството електроенергия, което дадено домакинство ползва. Защото ако едно е, домакинство е неефективно, то изразходва повече енергия, отколкото друго. Освен това, живеещите в това домакинство, ако се случи, че те имат и по-низки доходи, естествено, няма да могат да си плащат сметките за големите, голямата консумация на електроенергия. Ето защо ефективността се явява важен е, елемент в е, това уравнение. Трябва да решаваме и проблема с енергийната ефективност, да намалим е, събесуемостта на, на енергията и не само да дефинираме социалните политики, които измукват публични средства чрез субсидии, за да помогнат на тези домакинства да преживеят зимата с, на минимално равнище на комфорт. Ударението върху енергийната ефективност за тези домакинства. Какво е, е как се отразява енергийната ефективност на тези е, домакинства с ниски доходи? Първото е като на всички е, екологичното съображение. Ние поем, помагаме на планетата, като намалим консумацията на електроенергия. Но не е най-важно. Не това е най-важното. Социалното въздействие и економическото е по-важно. И освен е, намаляване на емисиите, можем да и помогнем на тези хора за, е, да подобрят здравето си това подобрява, допринася положително и за намаляване сметките за здравеопазване. Е, помагаме тези хора да бъдат по-работоспособни, да бъдат по-конкурентоспособни, особено е, децата им в е, сферата на обучението. Тоест, редица социални ползи, които върват ръка за ръка с енергийната ефективност. Така че, освен е, плащане на, или не плащане на сметките, е, което попада в социалната политика, социалната полза от енергийната ефективност за едно домакинство е много важен елемент. След това задаваме си въпроса какви са пречките пред енергийната ефективност, ако е толкова очевидно и очевадно, е, издавя разум го диктува. Защо толкова много, е, има толкова много енергийно неефективни домакинства? Е, Какви са пречките? Първо, информа... чисто информационни. Хората не са запознати с това явление. Те не знаят как да спестяват енергия. И цялата налична информация всъщност не няма за цел да отговори на конкретните им нужди. В някои случаи е, има взаимовръзка между ниските, е, бедните познания и ниския доход, което допълнително осложнява нещата. Но това не трябва да се обобщава. Има случаи в Източна Европа, където високо образовани хора не могат да си платят е, е, сметките, просто защото къщата им не е изолирана. И третия вид е, пречки – е, е липсата на достъп до капитал. Има хора, които знаят как да е, направят по-ефективни и неефективни е, своите къщи, но нямат е, средства да инвестират. Дори в е, дългосрочен, краткосрочен план, ако спестяват, нямат просто началния капитал, просто защото нямат, е, нямат е, спестявания. е, е възможността им да дадат а, а, обезпечителни гаранции е толкова ниска, че те не могат да получат кредити. А, и а, сега, ако се инвестира в енергийна ефективност, а, за изолация и саниране на, на сградата, а, ако собственика го направи, ще каже, е, да, но аз не мога съответно да повиша, да завиша найема. Е, значи качвам стоиността на е, имота, но не мога да искам по-висок найем от хора с ниски приходи. Сега, какви са другите бариери? Каква е политиката, която, чрез която може да се преодолее тези проблеми? Три е, групи са тези политики. Общи е, енергийно ефективни политики, конкретни, които се отнасят до е, ниските доходи и нещо, което колегата Бенджамин, Бенямин Греньер обясни тук. Социалната политика която има за цел да, да облегчи бързо това положение, е, това е конкретната политика. Общата политика също третира общия проблем за енергийна ефективност, но за съжаление тя не достига до е, този сегмент, е, тази група от хората с ниски доходи. Единствената конкретна политика е тази, която може да доведе до някакви видими социални ползи. Такива политики обаче в Европа се срещат рядко. Много малко страни имат така, водят такава политика. Няколко цифри. 50 100, до 100 милиона души в Европа рискуват да изпадат в енергийна бедност, т.е. 25 до 55 милиона домакинства. Програмите, които се оказаха успешни в решаване на проблема, са инвестирали средно между 2500 и 5000 евро на домакинство, за да подобрят енергийната си ефективност. Ако така, това са брутни е, оценки, ако сравним е, брутните оценки, на практика това ще означава 55 до 500 милиарда евро, за да се реши проблема на енергийната ефективност в домакинствата. Брутно. Ако го направим, може би ще успеем да постигнем част от целите за, на енергийния съюз. Какви са... Това бяха констатациите сега. Какви са препоръките? Имаме 6 препоръки и конкретни предложения, идеи. Първата препоръка, доктор Петрова каза, че дискусията е, по въпросите на енергийната бедност е, е относително ново, датира от преди няколко години и тя каза, че сега вече в Обединеното кралство и в цяла Европа се говори за това явление, но все още няма общо определение на понятието енергийна бедност е, в Европа, на европейско нище, нито пък обща дефиниция на уязвими е, потребители, клиенти. А сега има и плюсове и минуси. Заключението ни, че е по-добре да има общо определение, като със специално ударение върху различията на практика, географските е, специфика, това оставя държави членки, е, в ръцете на държави членки да дефинират това понятие с някои е, варианти, но защо е нужна обща правна е, дефиниция, трябва да има такава, защото е, европейски директиви могат по този начин да бъдат, е, по този начин да бъдат по-точни по отношение на това какво може да се направи за енергийната ефективност, т.е. енергийната е, директива, която се преработва сега е, и директивата за енергийните резултати е, и е, на, на сградите ще трябва да се опират на такава дефиниция. Втората препоръка, освен социалните ползи, за които стана дума, трябва да решим проблема с енергийната ефективност, ако искаме да постигнем целите за климата за 2300. Въпросът е, че 6% от емисиите от СО2, само 6% идват от домакинствата. Тоест, ако искаме да постигнем целите за климата, всички домакинства бедни или богати, е, с ниски доходи или не, всички трябва да бъдат енергийно ефективни в бъдеще. Тоест, без бедните домакинства също трябва да станат енергийно ефективни. Което е, ни кара да търсим решението другаде. Не непременно от социална гледна точка, но е, да го търсим и в новата политика за климата на Европейския съюз. Какво препоръчваме ние? Първо, директивите, е, които се преработват в момента, тази за енергийната ефективност и енергийните показатели на сградите, трябва да почиват върху доклади от държавите членки, е, които обхващат всички е, сегменти, включително домакинствата с ниски доходи енергия, директивата за енергийна е, ефективност трябва да изисква от държавите членки да включи някои подцели за енергийна ефективност, отнасящи се до конкретните уязвими е, домакинства с ниски доходи. И трето, показателите, енергийните показатели за директивата за сградите да изисква е, минимални, да, да поставя минимални, е, залага минимални стоености. Препоръка Другата, друга препоръка. Как да се формулират политиките за енергийна ефективност? Те трябва експлицитно да, да споменават социалните ползи. Трябва конкретно да кажат, че от това има и социални ползи. Не става дума само за климата. Тези политики трябва да се опитат да ограничат е, контрапродуктивния ефект, е, като например, е, например ако консумираш по-малко енергия, за да намалиш сметката си, всъщност харчиш повече енергия за други цели и по този начин, в крайна сметка, подчертата е същото. Значи енерги... директивата за трите директиви от нашата система изискват от държавите членки да се възползват е, от, т.е. Е, да въведат е, ползите от енергийната ефективност като задължителен елемент в образованието, обучението и информирането на хората. Това става е, и обмена на опит също е важен. Страните се учат една от друга. Сега политическата рамка трябва да включи мерки, за преодоляване на бариерите, които е, стоят пред е, конкретната група на бедните домакинства. Препоръчваме директивата, двете въпросни директиви да решават, е, да засягат този въпрос в уводната част и да поискват, поискат държавите членки да формулират такива стратегии, като включат на ограничение за наймите, е, съответни лимити за наймите е, за санирани, е, на санирани жилища. Имаме случай, когато са инвестирали, собственици са инвестирали средства за саниране на сградата, без да свишат найма на, на, на наймателите. На тези директива ще изисква от държави чеки да докладват за такива подобрения. И последните препоръки, най-важните може би, се отнасят до избора на конкретни политики, а именно той да бъде предоставен на държавите членки. Те би трябвало първо да приложат, да прилагат структурна политика, не отделни програми, като например в САЩ или е, Нова Зеландия. Там много успешно се прилагат. В Европа имаме чудесни примери. Единият, за който говори Бен, Бенямин, другия е чрез е, е, домакинствата, е, енергийно ефективните е, домове в Ирландия. Третия пример е от Германия. Всичко това ни води до една успешна политика на енергийна ефективност. И в трите случая става дума за информация, която пряко се предоставя на домакинства с ниски доходи. И в те Второ, енергийни одити, които да определят къде какво може да се направи в дадено домакинство. И трето, чрез новаторство, дос, е, новаторство в достъпа до финансов ресурс, е, дали е, безплатни кредити или частично финансиране, но така или иначе да може да се извърши това саниране, което да започне с изолация на дома, вместо само да се сменят радиаторите. И е, последното, държавите членки трябва да използват е, инфраструктурни фондове от всички сектори, които е, се ползват от европейските политики. Имам предвид кохезионните фондове, Европейски фонд за средически инвестиции, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд. Тези фондове би трябвало също да се използват за финансиране на енергийната ефективност. Господин председател, това е. Председателя, благодаря за е, вашата отлична презентация. Сега да преминем към е, е, дискусията, въпроси и отговори. Първо ще дам възможност на координаторите или техните заместници. Не виждам много присъстващи, но първо ще дам думата на социалисти и демократи. Госпожа Грифин има думата от името на социал-демократи. Благодаря. Благодаря. Мисля, че наистина тук се опитвате да убедите вече убедените в а, значението на а, тази тема. Разполагаме с един много добър доклад, който представя отлични резултати в тази област. Но трябва да отбележа, че в групата на социалистите и демократите, заедно с Соледат и Дан, изготвихме един манифест за енергийната бедност. Аз като представител на северо-западната част на Англия и по-конкретно община Ливърпул, мога да кажа, че наистина а, трябва да има пряка връзка между отоплението и а, храненето. А, има много хора, които са ми казвали, Тереза, много хора умират през лятото на юг, защото не могат да си позволят да покрият сметките си за охлаждане на жилището си. Не трябва да се прави прави компромис между отопление или а, климатизиране, охлаждане и храненето. Защото в крайна сметка енергията е основно човешко право. Не сме стигнали до там, но ще продължим да работим в тази посока. Всички препоръки, които чухме в последната презентация, рамкират всички тези стъпки в законодателните актове защото енергетиката и енергията не трябва да бъдат стока, а трябва да бъдат основно човешко право. Те трябва, това трябва да бъде гарантирано за потребителите с най-низката тарифа. Не сме постигнали това все още, но ще продължим да работим в тази насока. Знаем, че с всяко покачване от 1% енергийна ефективност, 3 милиона домакинства, жилища могат да бъдат подобрени и може да се подобри начина на живот на 7 милиона души и да се подобри подобрят условията за много. Това много а, може да се отрази както за собствените жилища, така и за наеманите жилища. Вие споменахте тази, това разграничение между собствените и нетите жилища. Как можем да стимулираме това, когато а, наймателите не трябва да са задължени да покриват? Знаем, КОП-21 и Маракеш. Много ми допадна представянето във вашата презентация. Не става въпрос само за решения, за борба с промените в климата и така нататък. Знаете, че има съгласие за енергийна обсерватория и нашата комисия подкрепя това решение. Тя ще започне да функционира от 2017 година. Както вие казахте, данните са много фрагментирани. Ето защо трябва да имаме надежни данни. Така че всичко, което можем да направим заедно, ще бъде добре. Ето защо можем да насърчим Мигел Каниете да се работи по една обща дефиниция. Трябва да се осъществи обмен на добри практики практики. Например, в Шотландия, Германия, други региони, които изостават. Трябва да знаем, че България, Ливърпул, Румъния, всички са запознати. И това е наистина задължение на комисията. Там, където има решения в финансово, социално, економическо отношение, трябва да гарантираме, че всички държави членки знаят. Аз знам, аз представлявам жени, жените, които наистина бяха а, потресени от а, новия законодателен проект. Не трябва да направим така, че да няма уязвими хора, които да няма достъп до а, енергетика. Благодаря, благодаря Тереза. А сега от името на ЕКР, заместник председателят господин Хенкел. Да, благодаря исках да отбележа, че наистина не е обязателно се опитвате да убедите вече убедените. Аз също имам известни проблеми с този подход. На първо място струва ми се, че същите хора, същите групи, които отговарят за повишаващите се а, цени в енергийния сектор са наистина най-грамогласните, но никога не отразяват тревогите на най-бедните. Трябва да се направи тази връзка, а нищо не чух по този въпрос до сега. Също така вярвам, че наистина е много жалко, че хора, които не могат да си позволят достъп до енергия, но също така е много важно и много жалко, че има хора, които не могат да си позволят позволят жилище, храна, дрехи. Така че трябва ли да имаме подобни програми за всички тези артикули или предмети, които са ни необходими за да оцелеем? Трябва да имаме социална политика, която да се справя с проблемите на бедността. Мисля, че трябва да имаме една екологична политика за справяне с промените в климата. Имаме енергийна политика, но ако започнем да смесваме социалната политика, политиката за бедност, смятам, че ще излезем с един ясен пример за много странен случай на държавна намеса. Така че категорично мога да кажа, че не съм убеден, че подхождаме и трябва да подходим към този проблем по този начин. Председателя, благодаря а, от зелените Клод Тюрмес. Благодаря, Ежи. Първото ми послание е, че бедност е бедност. В Европа има сериозен проблем, че а, има а, лошо управление сред, след а, срива на Lehman Brothers, лоша политика, защото милиони хора, които не бяха изправени пред бедност, вече са в този кръг на бедността. Освен това стои конкретния въпрос за енергийната бедност, който смятам че е насочен към две области. От една страна конкретната ситуация в постсоциалистическия регион където се смесват изкуствени законодателни актове за намаляване на енергийните цени. От друга страна стоят страни като Германия и Дания. Ето защо това, което според мен трябва да направим е, да, съгласен съм, обща дефиниция, така че наистина да не се стига до енергийна бедност. Например, това, което идва от Обединеното кралство като дефиниция. Трябва да видим къде са първоисточниците. Трябва да има обща дефиниция. На второ място, дизайна, изготвянето на една политика за енергийна ефективност. Тази политика в Европейския съюз е изготвена за по- високи, високи представителите на по-високата класа и средната класа, тези, които имат достатъчно доходи. Съгласен съм с последния оратор, с Серхио. Как можем да имаме достъп до капитали и как можем наистина да предоставим информация, която да бъде лесно достъпна, дори и за хора, които не са с висше образование. А това именно се получава, когато разгледаме подробните разчети на някои от програмите. Така че според мен наистина трябва да има една мащабна програма, която да обединява всички действащи страни които да изготвят една обща политика за домакинства с нисък доход и на второ място по-добре трябва да се разходват европейските бюджети и инвестиционния фонд, социалния фонд в източна Европа, защото поради причините, които обясних вече, източна Европа е изправена пред конкретни проблеми и трябва да навакса. Ето защо трябва наистина да насърчаваме Европа да работи повече за изпълнението изпълнението на плана на Юнкер за инвестициите, за еди, едно а, адекватно разходване на социалния фонд, да се насочи към а, сградния фонд, така че да има достъп а, до капитали за енергийно бедните. Радвам се, че вчера комисията оповести нов план за екодизайна за ефективни електрически уреди. Това е един от най-добрите и най-рентабилните начини за намаляване на енергийните сметки. Радвам се, че господин Юнкер и господин Тимерманс най-накрая признаха, че това е наистина една важна стъпка за намаляване на цените от сега до 2013 година година, чрез използването на съвременните технологии. Благодаря. Председателя, благодаря господин с координатор от ГУЕ. Благодаря. Е... Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на нашите гости. Можем само да установим, че има голям процент от населението в Европа, което не може да покрие енергийните си нужди и страда от енергийна бедност. Аз идвам от южна европейска държава. И в някои случаи ние имаме по-скоро нужда от охлаждане, а не от отопление. Бих искала да задам въпроса, що е то енергия? Енергията е естествена хранителна и физическа нужда за хората. Това означава, че всеки един човек трябва да има достъп до ефтина енергия. Вие говорихте много за това, че трябва да окажем помощ на групата от уязвими е, хора, че трябва да инвестираме в енергийната ефективност, но не там е проблема. Докато продължават да действат енергийни компании, които са в ръцете на частни собственици, няма да решим проблема с енергийната бедност. Първото нещо, което трябва да направим, е да върнем в ръцете на държавата енергийната инфраструктура и енергийните компании. С тези неолиберални политики, които водим днес, с тези политики на строги економии, Обричаме хората, които не могат да задоволят естествените си хранителни нужди и естествените нужди от благоприятна температура. Как искате тези хора да задоволят нуждата си от енергия? Нещо повече. Не е достатъчно да помогнем на хората в рамките на социалната политика, например, което не означава, че подценявам тази политика – Важното е хората да бъдат поставени в такова положение, че да могат да получат действителен достъп до ефтина енергия. Ще ви дам пример с Гърция. В Гърция заради кризата много райони обедняха и в тези райони се развиха много е, възможности за отопление с газ. Но домакинствата не разполагат с достатъчно средства, за да се осигурят необходимата инфраструктура и необходимото оборудване. Следователно, първото нещо, което трябва да направим е да осигурим на тези хора въпросното оборудване. Втория пример, който искам да ви дам е с Кипър. В Кипър се въведе една система на специални броячи, на специални топломери, специални измервателни уреди, които действат благодарение на фотоволтаични панели. По този начин разходите за енергия на домакинствата намаляха. В Европа има много райони, които не са свързани с преносната мрежа, което означава, че е невъзможно хората в съответните сгради да се ползват от ефтина енергия. В Кипър, в да не забравяме, че това са островни райони. Тези островни райони са принудени да внасят изкопаеми горива, защото тези държави не са свързани в преносната мрежа. Това е европейски проблем, а не национален. Количък. Благодаря ви. Колегата Количък, заместник председател. за слово. Благодаря, господин председател. Колегата от Зелените който говори сега с заместник-председателя, заяви, че че голяма част от тези препоръки нямат смисъл. Той каза, че хората от източните страни са свикнали с ниски цени на енергията, но цените са ниски навсякъде. Във Франция, източна Германия, в Белгия, дори в Англия енергията беше ефтина, защото в миналото страната имаше собствени енергийни източници. Така че ако сравним възможностите, които се предоставят на хората, трябва да видим какви са и средните нива на заплащане в Чехия или България само една трета от хората получават средното заплащане, другите са с по-низки заплати. Ако сравним заплатите в Чехия и България с западните страни, можем да кажем, че много хора в източните страни няма как да си позволят специални техники и в някои страни или в някои градове, като Ливърпул, например, има сериозни проблеми в определен сезон, например през лятото с топлото време, това може да се каже и за Южна Европа. В Ливърпул, аз лично съм бил там и има специални завеси. Южна Европа. Що се отнася до сградния фонд, сградния фонд трябва да бъде по-добре саниран, трябва да има по-добра дограма но трябва да вземем предвид и нивата на заплащане на доходите в тези страни, защото ако вземем този показател, ще видим, че съотношението е 1 към 10, т.е. има голяма, голямо разминаване. Трябва да изчакаме до намаляването а, на а, това разминаване и едва тогава можем да говорим за общо определение за енергийна бедност защото няма как да се сравняват бедни и богати страни. защото в такъв случай в България 50% от хората ще бъдат енергийно бедни. А, докато във Франция, Белгия, Холандия, Люксембург, където заплатите са много по-високи, ще се окаже, че подобни мерки за а, саниране, а, двойни стъклопакети, които се използват, или пък а, фотоволтаици, всички тези мерки са възможни в а, западноевропейските страни, защото хората могат да си ги позволят. Благодаря, госпожо Спираки. Мария, моля да ме извините, просто не можах да ви намеря в залата, къде се намирате по-рано. Да, благодаря господин председател, че ми давате думата. На първо място благодаря на всички участници в този панел, защото е наистина много важно да се разбере, че справянето с енергийната бедност е проблем, към който трябва да подходим много бързо. На второ място, колко бързо можем да се справим с този проблем? Разбира се, използвайки добрите практики. Трябва да продължим да обменяме добри практики практики, най-вече по отношение на санирането на сгради и най-вече къщи, сградния жилищен фонд. Това може да се използва не само от средствата от европейските фондове, но и от Европейския фонд за стратегически инвестиции. Е, имаме добри примери от Франция, Париж. Знам, че а, е, там има около 6000 жилища а, е, са а, финансирани, но е важно да разберем по какъв начин. Намаляване на а, разходите. Тук, тук ключово значение има либерализирането на енергийните пазари. Приватизирането на Националната електрическа компания в нашата страна беше важен процес. Това е въпрос, който трябва да проследим и в парламента. Има много възражения от министерства в страната. Трябва да се погрижим за законодателните актове, но и за тяхното изпълнение. Благодаря, Мария. И така, с това приключиха въпросите. Сега ще очакваме вашите кратки отговори, така че заповядайте. Thank you for all your comments. Благодаря ви. Благодаря на всички за направените коментари. Благодаря ви за въпросите. Бих искала да се спра на някои от нещата, които вече казах, а именно енергийната бедност а, може би не е правилният термин. Тук не става въпрос за доходи. Това е комбинация, както вече казах, от а, редица фактори, които са свързани с материални лишения, а не с бедност. Когато говорим за хранителна бедност, знаем за какво става въпрос. За храната, която хората могат да си позволят или не могат да си позволят. Но когато говорим за енергийна бедност, бедност, тук не става въпрос само за вашите доходи, но и за вашето жилище. Това означава да можете да водите нормален живот в обществото. Ако погледнете в Европейския съюз, ще видите, че не само в Южна и Източна Европа има хора с средни доходи, които могат да бъдат хванати в капан, например заради найема, който трябва да плащат. Ако не се регулират найемите, то тогава тези хора могат да страдат от лишения, защото не получават помощ. Дори да имат високи доходи, в крайна сметка тези хора няма да имат достатъчно, за да си платят сметките. На следващо място. Домакинствата с ниски доходи. Да, проучванията показват, че в едно морално общество трябва да мислим за домакинствата с ниски доходи, не само защото тези домакинства трябва да имат енергийно ефективни жилища и нормален живот, а и заради ползите, които носи енергийната ефективност. Нещо, което спомена един от колегите. Ползите от енергийната ефективност са много. Академичните проучвания показаха, че хората, които живеят в социални жилища, нямат винаги проблем с за тях не е валиден проблема за енергийна ефективност. Тези хора, така или иначе, пестят енергията, защото не могат да си позволят да я пилеят. Но ако подобрим енергийната ефективност на техните жилища, тогава системата на обществено здравеопазване и тежестта върху здравеопазването също ще намалее. Така че вместо да говорим за енергийна бедност, е добре да вземем предвид ползите за различните сектори. Ако се върнем в Централна и Източна Европа, в някои от посткомунистическите общества, ще трябва да признаем усилията, които полагат някои от тези държави в областта на енергийната ефективност. Зелена Успона в Чехия е добър пример за това – Чехия предоставя средства, за да се увеличи енергийната ефективност на а, жилищния фонд. Важни са и решенията, които бяха взети след а, периода на комунистическия режим. В някои градове много домакинства са хванати в различни енергийни схеми, които са неефективни. Има различни ефективни компании, частни партньорства, което означава, че домакинствата нямат никакъв избор. Те трябва да използват единствено енергията, която им се предоставя чрез централната мрежа. Те просто нямат избор, а може и да не могат да си я позволят. Много е направено вече в това отношение, но със сигурност можем да работим и допълнително. Имаше и още нещичко, което исках да спомена. И отново се връщам към презентацията си и шесте фактора. Един от тези фактори е гъвкавостта на енергийната система. Ако се върнем към дефиницията, някой каза, че ако използваме тази дефиниция за 10%, британската кралица може да се окаже енергийно бедна защото може би средствата, които трябва да отдели от доходите си, надвишават тези 10%. Нека да се върнем отново на възможността за правото на избор. Във всички европейски в много европейски държави хората нямат възможност да се пренасочат към друг енергиен доставчик. Тоест, те нямат избор отново се върнахме на темата за избора. Когато говорим за енергийна бедност, трябва да мислим и за енергийния преход. Енергиен преход, свързан с декарбонизацията. Кой ще плати за нея? Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Следващият ни гост. Благодаря, господин председател. Да се спра на няколко аспекта в дискусията. Енергийната бедност, според мен, е полезно понятие. Разбира се, че говорим за енергийна политика и социална политика. Тези две политики може да се разглеждат отделно, но в даден момент те се пресичат, а именно по отношение на енергийната бедност. Когато упоменах средствата, които са нужни за да може жилищата да са енергийно ефективни, споменах, че се нуждаем от много средства. Намаляването на енергийната бедност може да ни позволи да разходваме тези средства, като въведем някои приоритети. Нека да помогнем хората с ниски доходи, като същевременно улекотим тежестта върху социалната политика. На следващо място причините за енергийната бедност. Вие упоменахте преминаването към екологосъобразната политика, спомената беше политиката на строги економии и е, неолибералния режим, но това е политическото ви виждане. Доставим политиката на страна. Ако вземем предвид доклада на Международната енергийна агенция, ще видим, че цените на енергията ще се увеличават. Дори да се внасят корекции, които отчитат инфлацията, най-вероятно цените на гъста ще се увеличават. Домакинства с ниски доходи и енергийно неефективни жилища, та те винаги ще бъдат жертви. Затова Смятам, че ако помогнем на тези хора, обществото ще може да бъде по-устойчиво при използването на изкопаемите горива. Госпожа Петрова спомена вече, че определението, свързано с енергийната бедност, е малко абсурдно. Тук обаче трябва да помислим, нуждаем ли се от единна дефиниция или от допълнителни данни. Ако отидете в Бъкингамския дворец, ще трябва да помислим каква температура искаме да поддържаме там. И нека да се запитаме, кралицата ще бъде ли под прага на бедността, ако може да си плати сметките? Най-вероятно тя няма да бъде под прага. Но това, което искам да кажа, е, че се нуждаем от допълнителна информация. Ние а, правим проучвания и винаги възниква въпроса колко точно използваме ресурсите. Винаги трябва да се правят компромиси. Това е в общи линии. Благодаря ви, господин Грайнер. Сега господин Серджио Огарте. Благодаря ви, господин председател. Нека да започна по този начин. Представете си хора с ниски доходи, които изведнъж изпитват биологическата нужда да, игра, да се хранят два пъти повече. А имат ниски доходи. но се нуждаят от двойна порция. Тогава какво трябва да направим? Да увеличим порцията на този човек или да регулираме биологичния му часовник и да му кажем трябва да ядете колкото останалите? Просто да помислим по този казус. Разбира се, разликата във възнагражденията е голяма. И някои хора могат да получават 10 пъти по-низко възнаграждение от други. Това е нечестно, но не това трябва да анализираме сега. Просто помислете за конкретния проблем. Смесването на политиките, не знам. Това е работа на политиците. Те ще ги обсъждат този момент. Но да не забравяме същността. Корена на енергийната бедност не винаги е само ниския доход. Говорихме за ниски доходи, и за високи цени. Високите цени бяха третия стълб в този контекст. Високите цени на енергията. С енергийната ефективност днес можем да окажем влияние и върху цените на енергията. В момента Европейската комисия работи в това отношение. Ще се направи реформа в електроенергийния сектор. И в това отношение се водят много дебати. В общи линии отново възниква проблема с гъвкавостта. Какво да направим, така че системата да бъде по-гъвкава и да може да включи и възобновяемите енергийни източници? Едно от по-старелите решения, което често се а, използва, е а, да се действа, като се предостави по-голяма гъвкавост. Това обаче означава, че електроенергията ще бъде по-скъпа. Има обаче други възможности за гъвкавост. Не зная дали тези начини ще бъдат прияти, но поне се обсъждат. Енергийната ефективност нещо, което спомена, може би, представителя на Гърция, е свързана с липсата на достъп до съответната инфраструктура. Нека да се направят правилните връзки. Имаме много добри възможности за гъвкавост, които могат да бъдат включени в реформата на Европейската комисия. Със сигурност това има отражение на цените, а всяка промяна на цените се отразява и на хората с ниски доходи. И може би за тези домакинства последствията са най-големи. На следващо място, достъпа до капитал. Как да се осигури достъпа до средства? Кохезионния фонд, фонда за стратегически инвестиции, регионалния фонд, социалния фонд са фондове, които могат да бъдат използвани. Но и не само те. Не само те. Те са най-важните. Но много от фондовете, които са насочени към здравеопазването, към сигурността. Ако имаме по-добра енергийна ефективност, комбинирана с добро здраве, тогава защо да не използваме фондовете за здравеопазването е, и да ги насочим към санирането на жилищата? Нещо подобно. Всъщност, това вече е, нещо сходно се прави в Франция в схемата за саниране на жилищата на възрастните хора. Това може би не е лоша идея. Някой упомена и проблема с информацията. Имаме чудесен пример в това отношение с една схема в Германия, където безработни хора биват обучавани да правят одит в домакинствата на хората с ниски доходи. Например, да им кажат, ако си смените хладилника, ще може да постигнете това или онова. Тоест, по този начин се предоставя информацията в точния момент и на точния човек. Нека да структурираме тази информация, не просто да я предоставяме и разпространяваме. Смятам, че това е реализируемо. Благодаря ви. Чудесни презентации, чудесни отговори от страна и на трима ви. Благодаря и на Сашка Петрова, и на Бенджамин Грейнер, и на Серджио Огарте. Благодаря ви. А сега незабавно преминаваме нататък. Няма да може да направим по-дълга пауза, защото малко изоставаме от графика. Европейски стандарти, прилагане на регламента за Европейския съюз. Бих искал да ви информирам, колеги, че ИТРЕ по смисъл на правило 54 работи по темата, но водеща комисия е ИМКО, което е много важно защото ние имаме изключителни правомощия в областта на ИКТ и частта свързана с новаторството. Тези части от досието зависят от нас. Господин а, Хенкел, докладчика, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нашата комисия отговаря за приоритетите за стандартизация на ИКТ на цифровия пазар, което включва 5G комуникацията, мрежите, киберсигурността, данните и на базата на правило 54 ние разполагаме с изключителни правомощия по темата и споделяме правомощията си с комисията ИМКО. Становището на ИТРЕ ще разгледа и инициативата за съвместна стандартизация като част от новаторската политика в Хоризонт 2020. Ще участва и научно-изследователски център. Проекто доклада трябва да бъде предоставен до 8 декември тази година. Ще изпратим покана следващата седмица за първото заседание на докладчиците в Сянка, след което ще започнем преговорите с останалите политически групи. Основната функция на стандартите е оперативната съвместимост, тъй като тя е в сърцевината на цифровата економика. Тя е и базата за създаването на технологични платформи, които водят до новаторство. Стандартизацията трябва да бъде прозрачна и доброволна на европейско равнище. Тя трябва да ни даде възможност да постигнем единни стандарти във вътрешния пазар. Същевременно трябва да признаем, че някои от стандартите вече бяха въведени, нещо, което не трябва да забравяме. Стандартите на ИКТ надхвърлят вътрешния пазар, тъй като те оказват последствия оказват ефекти извън него. Новаторската политика също трябва да бъде насочена към подкрепа на нашата европейска индустрия. Приветстваме определянето на пет приоритетни области в областта на ИКТ. Те бяха определени от Европейската комисия, интелигентни транспортни системи. те са изключително важни и не трябва да бъдат забравени. Генерална дирекция Connect и Grow трябва да работят заедно по съвместните проекти и инициативи в областта на ИКТ, заедно с европейските индустрии, които не се занимават пряко с ИКТ, за да не се стига до дублиране или непоследователни действия. Успехът на европейската индустрия зависи от ефективната цифровизация. Ето защо Участието в процеса по определяне на стандарти е изключително важно. Засилването на връзките между научната и развойна дейност и новаторството, предогаждането на нуждите в областта на оперативната съвместимост ще ни осигурят технологичния прогрес. Нуждаем се от повече хармонизация спрямо третите държави и най-вече с САЩ по отношение на изчисленията в облак. Насърчаваме Европейската комисия да продължи и да ускори сътрудничеството си с трети държави по отношение на стандартизацията. Подкрепете европейските производители, при, за да може те да помагат, извинете, да продават по-лесно продукцията си по света. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Сега госпожа Спираки от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря и господин Хенкел за уводните ви думи. Аз очаквам вашето проектно становище, както и доклада на ИМКО, за да можем да стъпим върху по-здрава основа. За момента обаче да споделя няколко думи по модернизиране на европейските стандарти с оглед е, е, съобщението на комисията от юни. Въпросът е как и защо можем да доразвием европейската система на стандартизация ИСС. Отговора, който можем да дадем в тази комисия е, че ние сме член от тази комисия и част от нашата задача е да подкрепим тези индустрии, за да се адаптира към сегашните предизвикателства. Това е, от това ще се ползват и потребители, предприемачи и всички е, прилагането на тези е, система е, ще можем да подобрим качеството на нашите услуги и продукция. Сега няколко данни въздействието на стандартите в чужбина е на 0,8, е, 0, оценено 0,8%, за Обединеното кралство 0,3%, за Германия 0,9% от БВП. Е, необходимо е и да се е, преодолее фрагментацията на цифровия пазар също така. А трябва и да гарантираме взаимосвързаност, интер, е, оперативна е, съвместимост на технологиите, за да има т.е. трябва да има повече координация на европейско равнище, за да се е, адаптират стандартите, да се избегне ненужна фрагментация. Аз очаквам да работя добре с господин Хенкел и мисля, че в крайна сметка ще произведем едно добро становище. Благодаря. Благодаря сега госпожа Грифин е, за СНД. Благодаря, е, господин председател. Колеги, решаващо, решаващо значение за гражданите да подобрим хармонизиране на стандартите тъй като това ще гарантира защита на потребителите, повече яснота за малки и средни предприятия и ще намали себестойността на продукцията. Е, това е от ключово значение, ако иска Европейския съюз да е, работи по-добре в областта на е, единия цифров пазар, пазар енергийния съюз и когато говорим за цифровия пазар, е, ще е необходимо да имаме хармонизирани стандарти, ако е, европейските граждани е, трябва да се ползват от това би трябвало да работим без проблемно през граница. Например, тези интелигентни карти не ни служат нищо, ако функционират само в държавите членки. Няма да е възможно да постигнем целите на енергийния съюз без хармонизиране стандартите. Те ще доведат до по-добри екологични стандарти, ще насърчават новаторството ще гарантират е, взаимосвързаност и е, е, оперативна съвместимост на отделните мрежи в енергетиката, без това да е за сметка на потребителите. Аз очаквам да работя с колегите ми добре по това важно досие. Благодаря, председателя, госпожа Ван Нойвенхойзен. Благодаря, господин председател. И аз ще започна с това, че очаквам да работя с удоволствие с е, господин Хенкел и другите е, докладчи в Сянка под това важното си е. Съгласна съм с е, казаното от колегите, без съответните стандарти не може да функционира добре вътрешния пазар. Въобще пазар не може да функционира и няма да има оперативна съвместимост. А, това е нещо, от което имаме голяма нужда. Сега ще добавя само няколко неща, които според мен са важни при формиране на тези стандарти. В ЕКОН ние имаме едно досие по секюритизацията. Имаме спе... специален принцип, значи продукти трябва да са прости, прозрачни и стандартизирани. Е, мислено, е, тук говорим за стандартизация, но просто и прозрачно също са важни понятия и ако задаваме някои стандарти, не трябва да забравяме и тези две качества. Трябва да запазим, да, да, да, да всичко да бъде максимално, при новите стандарти максимално ясно, е, изчистено и достъпно. Новаторството, новите технологии е, така бързо напредват, че ние трябва да ускорим е, процеса на стандартизация. Съгласна съм и с това, което каза вече господин Хенкел, че трябва да е, привлечем и е, фирмите при, е, да участват в, залагане на тези стандарти. Не защото е, те по-лесно ще ги приемат по този начин, но и защото е, това е начин да постигнем по-добри стандарти, които да, на практика да функционират добре Работата по създаване на стандарти трябва да е в хоризонтален план през е, е, всички отрасли, е, освен чрез цифровизацията, интернет на нещата, т.е. да свържем всички тези отделни силози, както ги наричаме. Ето защо това трябва да е, работата ни трябва да е хоризонтална Съгласна съм с това, което казвам, е, се, се казва. Е, европейски стандарт е нещо чудесно, но международен стандарт е още по-добро. И ако можем да се придвижим в тази посока, това ще е добре. Председателя, благодаря госпожо Ван Нивенхойзен. Нивенхойзен. Сега от, от, от името на Албе. Моля ви да не правим, да не бъркаме групите. Добре. Нашия докладчик е от ЕКР всъщност. Извинете, това беше... Това ми даде възможност да, да произнеса както трябва името ви. Загуе господин Силикиотис. Благодаря най-сърдечно на колегата Хенкел за добре свършената работа до тук. Е, е, за нашата група на ГУЕ и НГЛ е важно е много важно е, човека да е в центъра на нашето внимание – обществото, потребителя, разбира се, и предприятията. За съжаление обаче, виждам, че европейските норми е днес, европейските нормотворци, всъщност поставят на преден план новаторството, вътрешния пазар, конкурентоспособността и много често От това се ползват многонационалните компании. Е, за това трябва да се е, предвидят европейски стандарти, норми, които служат на обществото, на хората, които създават нови работни места. Разбира се, е, трябва да са и качествени стандарти, които да помагат на економиката, да дават възможност за новаторство, научни изследвания. както и за е, индустриализацията, особено на южните страните в Европейския юг. Тези, е, тази стандартизация не трябва да е в ущърп на малки и средни предприятия, напротив да им помага, е, защото те определено са мнозинство в европейския предприемачески ландшафт, така да се каже. Е, трябва да има възможност да се, е, те също да се ползват от новите е, технологии. Разбира се, трябва да работим съвместно с предприемачи, с работодателите, с профсъюзите, но и с местните общини. Uh, е, мадам Благодаря. Сега госпожа Капел от ЕНФ е, е Европа. Сега общите норми са важни, когато а, говорим за модернизация на процедурата за стандартизация в Европа. Ние имаме два ключови приоритета. Докладчика ги спомена. Е, в е, е, нормите за е, информационно-технологичната сфера и услугите. Те са, първите са важни за прилагане и за, на практика създаване на цифров вътрешен пазар. Тук се включва теми като компютиране в облак, пето поколение, е, и така нататък. Всички са от глобално и европейско значение. Второто, нормите за е, сферата на услугите. 70% от економиката сега идва от услуги и е, само 2% от стандартите се отнасят до тях. Е, тук има е, е място за, за наваксване. Е, нормите и стандартизирането може да доведе до повече работни места, да гарантира растеж, например в а, те могат да помогнат и да се отразят много положително върху конкурентоспособността, конкурентоспособността при е, по-добра стандартиза... по стандартизация в Германия, например, разчитаме на е, подобряване на конкурентоспособността, конкурентоспособността с 0,9%. Е, това се отразява добре и върху глобалния ландшафт в една глобализирана економика и нормите и стандартите трябва да са глобализирани. Е, ползите за економиката е, е очевидна, защото за да занижим е, разходите за, в производството и да завишим сигурността на производството, би трябвало да ползваме общи стандарти заинтересовани страни трябва да... Това е в полза на всички. Има прогрес напоследък, но още много има да се работи в това отношение. Трябва да актуализираме и международните е, стандарти в е, преговори с е, трети страни, защото наистина е, е, международни стандарти е, е още по-добрия вариант. Ще се сили конкурентоспособността на Европа допълнително. Благодаря ви, председателя, от името на Европейската комисия. Е, представител на генерална дирекция ГРО и директор госпожа Кьост Йорнар има думата. Благодаря, господин председател. По стандартите и в полза на една политика по стандартите, комисията търси и тясно сътрудничество с съвета и парламента. И това е един от новите моменти, е, една от варъщата в пакета, който бе представен на 19 април и 1 юни тази година. Новото е, че ние ще е, представяме годишен междуинституционален доклад преди приемането на е, общата работна програма за стандартите на Съюза, която е, всяка година през юли се предава от комисията въз основа на регламента за стандартите от 12-та година. Разбира се, ние е, сме наясно с е, е, сроковете е, за докладване пред Европейския парламент и ще е, се постараем да внесем първия институционален доклад, междуинституционален доклад, като полезен принос към тази дискусия. Доклада ще даде възможност на всички институции да направят равносметка на постигнатото, да прегледат какво е направено до сега и да прогнозират бъдещи нужди по стандартизация, във връзка с политика и е, законодателство и преди всичко в полза на нашите е, предприятия и граждани. Благодаря много. Сега да се върнем към последните думи и да, да се върнем към докладчика и да обобщим дискусията. Господин Хенкел, благодаря. Аз е, е, съм прекарал целия си е, така, активен живот в е, индустрията от системата на, на е, картите до интернет. Е, е и винаги съм е, се оплаквал от липсата на стандарти в Европа и е това, което чух от моите колеги, пък и предложението от комисията – съм насърчен. Очаквам, че ще успеем да попълним тази празнота и да се приближим към общия цифров пазар в Европа. Благодаря, колеги. Какъв е графика? Сроките все още се договаря с Инко, защото те са водещата комисия. Очакваме срок, крайен срок за е изменение между 12 и 17 януари. 12 и 17 януари. Това ще бъде документ за нашата комисия, защото всъщност днес дискусията ни беше обмен на мнение без, без документ и на 12 е, е, януари е, също ще имаме дискусия за изменения. Сега минаваме към следващата точка. Пета. Геоблокиране и други форми дискриминация е, на база националност, място на местоживеене или място на установяване в вътрешния пазар. Обмен на мисли. Първо, първо докладчика ни госпожа Ева Кайли. Тя представя е, и нашата комисия, и е, социалисти и демократи. Имате думата. Благодаря, господин председател. През последните месеци работя по предложението за регламент за справяне с блокирането на географски принцип и а, други принципи а, на базата на националност, а, пребиваване или установяване на потребителите в рамките на вътрешния пазар. Мисля, че се движим в правилната посока. Това е част от амбициозен пакет за улесняване на електронната търговия. Това е сериозно предизвикателство за нашата комисия, защото ИТРЕ трябва да гарантира балансиран подход по отношение както на потребителите, така и на търговците. В приложното поле на регламента аз в моето становище съм разгледала препятствията, които водят до дискриминация, когато потребителите искат достъп до стока или услуга в друга страна от Европейския съюз. Целта на регламента е да се премахнат подобни бариери, да се гарантира достъпа до стоки и услуги на разумни цени, като се използват иновативни методи и достатъчно високо ниво на конкуренция. Целта не е да се заменят разпоредбите в областта на правото за защита на потребителите, аудиовизуалните услуги или авторското право. Гарантира се достъп до услуги и продукти, независимо от къде се намират те. Използването на различни вебсайтове ще стане, остане в миналото, защото ще има възможност да се използва единна платформа. Така че това е, част, това е край на тази а, разочароваща практика. По този начин предприятията няма да бъдат натоварени с излишни разходи и няма да се ограничава предприемаческата им свобода. Възможността за продажба и предлагане на стоки и услуги няма да означава, че а, търговците са задължени да предоставят артикули отвъд а, мястото им на установяване. Проследяват се и маркетинг тактиките, които да не дискриминират потребителите на базата на тяхното местоположение. Целта е да не се създава допълнително административно и финансово бреме за всички видове предприятия, включително и малките и средни предприятия. Няма задължение да се покриват почтенските разходи за доставка или за връщане на продукт когато няма таргетиране от страна на търговеца в нов пазар или пласиране на продукта на нов пазар. Законодателният акт, който се прилага е законодателството в страната на търговеца. Що се отнася до плащанията, искам да се уверя, че а, категорията за плащане за конкретна марка ще се приема а, независимо от а, происхода. Това ще даде възможност на потребителя да пазарува онлайн, без да има допълнителни препятствия за неприемане на плащането. В миналото имаше отказ за достъп до продукти и услуги заради происхода на метода на плащане. Допълнително ограничение беше минималната сума, която се заплаща. По този начин целим да улесним търговския обмен, който се осъществява без да има минимална сума. Освен това, методите на заплащане трябва да бъдат съпроводени с стриктни европейски стандарти, за да се гарантира максимално ниво на защита и данните да бъдат съхранявани и запазени в Европа. Трябва да бъдем бдителни, защото законодателството трябва да бъде ефективно и лесно за използване. Трябва да се прави а, често преглед на законодателството за включване на нови елементи. Ако направим оценка дали да се включва а, авторско право а, в, в приложното поле на регламента след първата оценка, смятам, че е необходимо при реформиране на авторското право и аудиовизуалните услуги. Въпроса за преносимост на онлайн съдържание също ще е стартирало, така че всичко това се очаква да стартира през 2017 година можем да предложим по-холистичен подход към потребителите и по-бизнес ефективна среда за малките и средни предприятия. Вярвам, че това предложение е стъпка към създаване на една среда, която да насърчава търговията в Европа. Освен това, обвързано и с други важни решения, които трябва да вземем, като реформата в авторското право, аудиовизуалния сектор, ДДС регистрацията, така че това са част от решенията, които трябва да направим направим в тази конкретна посока и мисля, че това е правилната насока. Освен това следваме същите принципи, а именно създаване на една дигитална среда и вътрешен пазар, който да е благосклонен към потребителите и да гарантира ниво на защита за търговците. Председателя, благодаря ви, госпожо докладчик. Сега господин Херберт Роял, който замест госпожа Ниблер като докладчик в сянка от името на НП. Е, Благодаря, господин председател. Госпожа Ниблер имаше друга е, среща и ме помоли да споделя и да предложа няколко от мислите и идеите, които тя е, изповядва. Първо, би трябвало наистина е, услугата или, е, или стоката да не бъдат дискриминирани в друга държава членка при онлайн търговия. Това е, е една от целите, която трябва да получи подкрепа. Във връзка с това е функционирането на вътрешния пазар, който трябва да се задълбочи и да засили без да се стига до изолиране. Важно е да се намери е, едно практически приливо и достъпно решение за малките и средни предприятия, трябва да се концентрираме върху е, регионалните пазари първо, а не от самото начало е, върху общия пазар. Въпросът е аудиовизуалните сфера, дали тя ще е изолирана от другите услуги има критични моменти, които трябва да се споменат. Е, Гелика Ниблер ме е помоли да ги е, изброя за следващите дискусии. Това е свободата на договаряне и на предприемаческата свобода да не се ограничава. Е, това не трябва да бъде, не трябва да се въвеждат задължения, задължения за доставка, например. Второ, ценообразуването би трябвало да не попада в предложеното поне на този регламент, защото това не е целта на това предложение, да се, дока, да се занимаваме с ценообразуването. Ангелика Ниблер сама ще сподели е, другите си е, е, мнения в е, по-нататъчни дискусии, но това са първи мисли. Благодаря ви, колега. Сега към групата на ЕКАРЕ господин Тошаневски, докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. На първо място бих искал да благодаря на госпожа Кайли за проекто доклада. Мога да се съглася с голяма част от нещата, коя, които тя изложи, а също така съм съгласен и с формулировките, които тя използва. Нека да обобщя общата ни позиция. Мисля, че сме съгласни, че неоправданото блокиране на географски принципи, подобни форми на дискриминация трябва да бъдат отстранени, за да можем да помогнем за развитието на единия пазар. Не бива да се създават излишни бариери и пречки. Трябва обаче същевременно да бъдем много внимателни, защото понякога наистина нещата са доста сложни. Не бива да се стига до създаването на излишно административно бреме и не бива да се намесваме в добре функциониращи пазари. Съгласен съм, че не бива да има задължение за доставките и доставчиците и не бива да има задължение да се а, взимат обратно доставките с а, допълнителни разходи. Съгласен съм в това отношение с докладчика, защото по този начин ще се осложни живота на търговците. Съгласен съм и с това свободата за договаряне да се спазва, не бива да се създават специални органи конкретно за постигането на тази цел. Друг аспект, с който съм съгласен, е, че трябва да изчакаме приключването на реформата в областта на авторското право и евентуално може да се обсъди в друго досие. Благодаря и благодаря на колегите докладчици в Сянка. Благодаря. Госпожа Виеринг от името на Алде има думата. Ik wil eerst en vooral rapporteur, mevrouw danken. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика. Благодаря ви за изключително ясната презентация можем да използваме целият потенциал на свързаността на пазарите, на свързаността им в единния пазар. Разбира се, преноса на онлайн съдържание е важен, но трябва да отидем малко по-далеч в тази онлайн економика. Геоблокирането е неизменна част от пакета с законодателни предложения. Както знаете, колегите и аз самата се придържаме към премахването на пречките във вътрешния пазар. Всички тези бариери трябва да бъдат премахнати, за да може потребителите да се ориентират към други пазари. Необходимо е също така да не се създават ненужни пречки пред предприятията, когато те желаят да се насочат към чужди пазари. Смятам, че премахването на геоблокирането ще доведе до завършването на вътрешния пазар. Разбира се, ще има някои различия в държавите членки, разходите ще бъдат различни, законодателството също, но а, нека да не забравяме основното. В предложението се съдържат много положителни идеи. Не трябва да се стига до дискриминация на базата на географското местонахождение или на базата на националността на потребителя. Не трябва да се въвежда задължение за резултат. Това е изключително интересно, защото подобно задължение би довело до а, излишни разходи за предприятията и най-вече за малките и средни такива. Потребителите трябва да дадат съгласието си, ако сайтът им предложи да ги пренасочи към друг такъв. Смятам, че това е най-малкото, което може да се направи по отношение на прозрачността. Предложението не трябва да се превръща в мъртва буква. Геоблокирането би могло да бъде обвързано с пренасочването към друг интернет сайт, но с предоставянето на необходимото обяснение. Според мен, когато се извършват пасивни продажби, трябва да се прилага законодателството на държавата, в която се намира потребителя. Необходимо е предприятията да разполагат с договор на свобода – като същевременно това не трябва да подкопава цифровия пазар. Уважаеми колеги, с нетърпение очаквам нашето сътрудничество. Желая да работя с докладчика и докладчиците в сянка. Очаквам един балансиран доклад, който да доведе до завършването на вътрешния пазар. Благодаря. Е. Благодаря ви. Господин Чока от името на ЕНФ. Presidente, buongiorno grazie alla relazione. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Благодаря на докладчика госпожа Кайли. Този регламент покрива въпроси, които са изключително важни и актуални. Съдържа и елементи, които са наистина съществени за нас. Ние бихме искали да представим една конструктивна критика тъй като наистина е необходимо тези разпоредби да се прилагат на практика, не само да останат на хартия. В проекто регламента отчасти се посочва какви са решенията. Надявам се, че резултатите ще бъдат по-добри. Частично се посочват какви са бариерите, разграничението развитието на вътрешния пазар, защото има а, разпокъсаност в законодателните актове, които управляват вътрешния пазар. Например, има различни национа... национални норми и разпоредби за етикетирането. Раз... Има различни ДДС ставки, различни а, ставки за а, заплащане на, ръка... на, на, на работниците. Така че ако не а, помислим какви са реалните възможности за справяне с тези проблеми и какви са нормите на международно ниво, този проекто законодателен акт няма как да ни помогне да засилим международния цифров пазар в рамките на Европейския съюз. Наистина е важно, когато работим по този проекторегламент, поне според мен, какви са предложенията, които вече са оформени. Знаете, че от потребителски организации на национално ниво има документ с 443 отговора по въпроси, които са пряко свързани с тази тема. Така че те трябва да бъдат взети предвид, за да отрезим реалния свят и трябва да започнем от начало, а не от а, края. Благодаря, казва председателя. Сега ще чуем други колеги от а, комисията госпожа Калас. Благодаря. Благодаря за добре свършената работа по това становище. Смятам, че е много важно правната рамка да бъде ясна за търговците. И когато става въпрос за пасивни а, продажби. Тук а, нормите са много размити. Когато един търговец не търгува в определена страна, не се прилагат нормите, които защитават потребителите. Съгласна съм с предложението на докладчика да се прави разграничение за плащанията. Има една зона за плащане и съвсем скоро очакваме там да започна да се прилагат конкретни общи правила. Не бихме искали да се дублира дейността в тази насока във връзка с а, а, плащанията. Тук бих искала да насоча вниманието ви към дискриминацията за плащания във връзка с телефонни номера. Понякога плащате и много често се изисква телефонен номер с кода на определена държава членка, за да се а, завърши а, покупката нещо, което според мен е пропуснато от комисията и е пренебрегнато. И не на последно място трябва да разгледаме и приложното поле. Тук ще взема пример с транспортните услуги, които са изключени, но не бива да е така. Не разбирам каква е обосновката за това. Предложението не е свързано и с основните принципи на дискриминация по географски принцип в областта на авторското право, така че ако те отпаднат, просто се питам какво остава в приложеното поле. Благодаря. Благодаря ви. Господин Шон Келдик. Благодаря, господин председател. Благодаря на Ева и на колегите докладчици в Сянка за работата по това предложение. Мисля, че то е добре балансирано и цели да постигне нашата амбиция да завършим единия цифров пазар в рамките на този мандат и най-вече малките и средни предприятия да имат тази възможност за равнопоставеност. Много често говорим за малките и средни предприятия и трябва да премахнем препятствията за тяхното функциониране в Европейския съюз и отвъд него. Блокирането на географски принцип е именно един от тези фактори, които трябва да бъдат отстранени. Както колегите казаха, наистина не трябва да бъдем много внимателни, защото има някои случаи, в които трябва да преценим какви ще бъдат последиците, при премахване на възможността да се продава и да това да доведе до проблем, свързан с оцеляването на някои субекти. А, тук ще дам един конкретен пример, когато, например, някой спонклуб клуб продава а, телевизионните си права в чужбина – аз лично в Ирландия бях председател на едно такова сдружение, което се занимаваше с продажбата на телевизионни права в Обединеното кралство, не само в наземните телевизионни канали, но и в интернет пространството. Така че тук трябва да бъдем много внимателни и да постигнем правилния баланс, което ще спомогне за развитието и ще допринесем за при приключване на тази концепция за единия цифров, цифров пазар. Благодаря отново на Ева и очаквам с нетърпение работата с колегите докладчици в Сянка по това становище. Благодаря. Е, Благодаря ви много. Сега ще преминам към колегите от Европейската комисия. Is, е, uh мистер Вернер. Господин Вернер Стенг, който е ръководител на отдел в Генерална дирекция Connect. Заповядайте. Благодаря. Добър ден на всички. Вие казахте, че ще направя реч. Това е прекалено много. Просто ще кажа няколко забележки. Благодарен съм за положените усилия. Всичко наистина е много уместно и отговаря на нашите цели. Тук наистина нещата се свеждат до а, постигане на баланс между интересите на потребителите, интересите на търговците и най-вече малките търговци. Именно това се опитваме да направим. Поставяме акцент върху неоправданата дискриминация, необоснованата дискриминация. Както колегите посочиха, винаги има причини търговците да не съблюдават съответните нормативни актове в конкретни държави членки. Но а, ние установихме виждаме, че рисковете и разходите нарастват за търговците, най-вече малките, когато трябва да изпълняват задълженията си. Ето защо има конкретни въпроси. Да няма трансгранични доставки, които са скъпи. Няма нищо в предложението за хармонизиране на цените има различни пазари с различни цени. Потребителите използват конкретни веб-сайтове и тук не трябва да има дискриминация. Освен това, трябва да гарантираме задълженията след осъществяване на продажбата или покупката което подчерта и докладчика. Освен това, трябва да поставим акцент и върху правата на търговеца по отношение на пасивните продажби предвид приложимото право на съответната територия, ако търговецът не направи нищо допълнително, е това ще бъде съгласно страната на регистрация. Това са предложения за изменения, които ще пояснят всички тези аспекти, така че ние ги приветстваме авторското право, аудиовизуалните медийни услуги, както посочих а, ораторите. Това е отделен поток, а, който подлежи на реформите в областта на авторското право. Приложното поле на регламента е в съответствие с директивата за услугите и знаете, че тази директива не включва ам, аудиовизуалните услуги. Господин Чока посочи, че тук не правим необходимото за преодоляване на фрагментирането. С този инструмент допълваме всички други мерки, които са предложени или ще бъдат предложени в областта на единия цифров пазар и електронната търговия. Но липсата на пълно хармонизиране има все още редица препятствия, но трябва да се уверим, че потребителите имат възможност за повече избор и търговците имат по-голяма сигурност. По отношение на плащанията, нещо, което подчерта госпожа Калас. Тук надграждаме над общностното законодателство за финансовите услуги. Не създаваме нищо ново, а по-скоро надграждаме над съществуващите регламенти за финансовите услуги и финансовите инструменти тук отново целта е да ограничим разходите и рисковете за търговците, защото общностното законодателство за финансовите услуги, както знаете, въвежда автоматично идентикацията и идентификацията на потребителите, което а, защитава търговците, когато се използват а, фалшифицирани и измамни средства за плащане и по този начин се увеличават разходите за търговеца. До тук ще спра, не е необходимо повече да добавям или да успорвам. Благодаря ви и очаквам дискусията във вашата комисия. Thank you very much. Uh, uh... Благодаря ви за коментарите. Сега да чуем докладчика госпожа Ева Кайхи. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Благодаря ви за конструктивните коментари. Те наистина са ми от голяма полза. Очаквам с нетърпение да получа и предложения за изменения. Все още има време за това. Е, искаме да изготвим съвместна позиция, за да вземем предвид е, мнението на заинтересованите страни по отношение на е, реформата. Това е неизменна част от бъдещата реформа. Нека отново да повторя, че настоящото предложение е стъпка към създаването на онлайн Европа. Необходимо е обаче да вземем и решение. Не можем да спрем до тук. Говорим за реформа в аудиовизуалния сектор, доставката на пратките и така нататък. Това са все области, в които ще трябва да вземем решение, за да имаме цифров пазар, който да вземе предвид и интересите на бизнеса. Благодаря ви още веднъж за коментарите. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо с което приключваме дискусията по тази точка. Крайният срок за внасяне на изменения е следващия понеделник, 14 ноември. Все още разполагате с няколко дни. Крайният срок е 12 часа на обяд. Ще гласуваме в ИТРЕ на 12 януари, а във водещата комисия ИМКО на 25 април. Това е графика. Благодаря ви още веднъж за дискусията. Скъпи колеги, благодаря на всички, на вас, на докладчиците в сянка. Сега нека да преминем към следващата точка от дневния ред, номер 6. Информация във връзка с текущите преговори по енергийното етикетиране, Докладчика е господин Тамбурано и ETS, Европейската схема за търговия, госпожа Федерли е докладчик. Господин Тамбурано ми изпрати речта си, защото няма да може да присъства на нашето заседание. Ще изчета това, което той ми изпрати. Аз участвах също на част от преговорите, така че бих могъл да ви предоставя и моето виждане накрая на изказването на господин Тамбуран. До днес бяха проведени три тристранни срещи по енергийното етикетиране в средата на юли, през септември, а последното се проведе на 11 октомври 2016 година. Имаше обмен на междуинституционално равнище, на високо равнище, между министър Иван Корчук и а, съвета на председателите. Европейския парламент тогава потвърди своята политическа позиция по член 12, което означава, че делегираните актове са изключително важни. Три основни елемента има в дискусията на енергийното етикетиране – Три са основните ни елементи. Първият от тях е въпросът за делегираните актове и актовете за изпълнение. Европейския парламент финализира един пакет, в който включи пакет, извинете, включи правило 17. Този пакет излезе на 11 октомври и се, включваше, се включваха база данните на 27 октомври, а официално пакета беше връчен на председателството малко след това. Определянето на риска и базите данни са два важни елемента, по които в момента се работи. Европейския парламент многократно е изразявал твърдата си воля да се придържа към вече поетите ангажименти, а именно да се постигне споразумение по целия регламент в рамките на настоящото председателство – на съвета на Европейския съюз. Аз казах абсолютно същото на срещата си с представителите в Корепер. Тоест, на срещата с 28-те представители на държавите членки на Корепер преди две седмици. Нека да доизчета изказването на колегата Тамбурано. Той се надява, че четвъртата тристранна среща ще може да се проведе през втората седмица на декември 2016 година. Ако това не се случи, ще се случи в началото на 2017 година, когато председателския пост ще е поет от Малта. Сега нека да навлезем в трите най-основни точки. Първо, във връзка с риска, преговорите напредват, постигна се споразумение по всички елементи, с изключение на два. Основния а, график за три големи категории енергийни продукти, които в момента влизат в директивата, бяха договорени. Три категории бърз, среден и бавен. Това са трите категории. Това е относно графика. И накрая трябва да се приеме крайната дата. Това е за рисковете. На следващо място постигнато бе споразумение, освен с техническия списък. Трябва да се споразумаем за централизираната част. На следващо място начина по който пазарните надзорни органи могат да изискат допълнителна техническа информация от производителите, за да се докаже съответствието. И на трето място изясняване на евентуалните дублирания, за да може те да се избягват за в бъдеще. Наистина доста напредък бе отбелязан. И ключов въпрос номер 3. В това досие се включва важен междуинституционален елемент, а именно въпросът за делегираните актове или актовете за изпълнение. Както знаете, Европейския парламент може да упражнява демократичен контрол, ако се прилага делегиран акт. Това ни дава и правото на вето, но не можем да наложим вето на акт за изпълнение. Настоящата директива за енергийна ефективност – е сега прилагащата се директива за енергийното етикетиране. Новото предложение на комисията, което обсъждаме в момента, новото предложение за регламент, изисква областяване посредством делегиран акт. Това е предложението на Европейския парламент. И разбира се, Европейския парламент подкрепя предложението на Европейската комисия в това отношение, тъй като предложението се базира на настоящия режим, който работи добре. Но съвета в общия си подход от ноември миналата година практически замени всички делегирани актове с актове за изпълнение, което означава да се отнеме на Европейския парламент способността да налага вето върху регламента. От тогава Европейския парламент и съвета сключиха междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество. Това споразумение бе сключено преди няколко месеца и в рамките на това споразумение Европейския парламент се съгласи специалисти на държавите членки да участват в началната фаза на изготвянето на делегираните актове с което всъщност съкратихме срока по изготвянето на тези актове. Но това все още не е посочено. Нещо и от мен. На последната тристранна среща председателят на ИТРЕ в срещата си с министра на словашкото председателство и на срещата на Корепер преди месец, аз обясних, че Европейския парламент не може да приеме предложението на съвета в този му вид за делегираните актове и актовете за изпълнение. И си имаме основателна причина за това. Погледнем в миналото, предложението на комисията, споразумението, споразумението ни за присъствието на представители на държавите членки по време на подготвителната фаза на изготвяне на делегираните актове. Това са неща, които не бяха включени, но те съкръщават срока на изготвяне. Докладчиците в сянка ще заседават малко по-късно днес, днес, за да обсъдят досието с оглед на следващите преговори по време на словашкото председателство. Това досие и дискусиите по него трябва да приключат, защото в противен случай то ще премине в ръцете на Малта, която е следващия председател на съвет. По-добре би било обаче да приключим по време на словашкото председателство. И това е. Някой да иска да добави нещо, някой от докладчиците в сянка. Те не са тук. Докладчика в сянка, господин Ройл, може би. Нещичко искате ли да добавите? Госпожа Виеринг от АОД, вие нещо искате ли да добавите? Не. А, много ясно описахте всичко. Благодаря ви, колеги. Това беше по първата тристранна среща за енергийното етикетиране по което докладчик е господин Тамбурано. Сега ETS, Европейската схема за търговия. Колегата Федерле е докладчик. Разбира се, ще гласуваме в ИТРЕ, но преди това трябва да проведем подробна дискусия и да се гласува в Комисията по околна среда. Изключително интересно ние да видим какви ще бъдат измененията и какъв е нашия подход. Фредерик, като докладчик, може ли да ни дадеш малко допълнителна информация? Благодаря, господин председател. Както знаете, гласувахме на 13 октомври, когато получихме голямо мнозинство за нашата позиция имахме по-широка подкрепа от тази, която очаква в началото. Този резултат ми даде ясен мандат да представя становището на ИТРА и накрая на а, заседанието на докладчиците в Сянка. А, имахме такова заедно с останалите за схемата. Трябва да призная, че доста апетитно се гледа на позицията на ИТРЕ. Докладчиците са предложили няколко компромисни изменения и те са почерпани от становището на ИТРЕ. Има и някои нерешени въпроси, разбира се, по които трябва да продължим работата. Днес на заседанието на докладчиците в Сянка Изчистихме а, различните точки, по които би могъл да се постигне компромис, например а, фактора за намаляване, съотношението между пазара и а, различните трансфери, като например позиция 57-43. Това ще ни позволи да постигнем по-широк компромис по време на дискусиите днес. В тази дискусия позицията на ИТРЕ бе разгледана, бе обсъдена. Няколко аспекта във връзка с средствата, по които имаме споделени правомощия. Имаме и нов член към екипа на ИТРЕ, така че ще се допитам до докладчиците в сянка, които са от мнозинството е НП, ЕКР, социалистите и АОДЕ, за да сме готови да знаем как да реагираме, тъй като настъпи нов елемент по време на преговорите. Действаме като екип на ИТРЕ в рамките на преговорите, заедно с ЕНВИ. Ще се опитаме да бъдем конструктивни, да проведем балансирани дискусии с ЕНВИ. Да, може да има някои проблеми и в тези случаи аз ще предлагам като компромис позицията на ИТРЕ. Защото в крайна сметка МВ също се нуждае от широко мнозинство в пленарна зала, а не от мнозинство в комисията. Има и текущи дискусии, които не текат официално. обсъждаме начина по който бихме могли да постъпим, дали да минем през пленарна зала или през тристранна среща. Проведохме среща с докладчиците в Сянка и решихме, че в зависимост от резултата зависимост от това дали позицията ни е била подкрепена или не, ще решим дали да минем през пленарна зала. Като че ли мнозинството се оформя по различен начин в ИТРА и в ЕНВИ, а в крайна сметка всичко това ще приключи в пленарна зала. От друга страна, ако двете комисии са последователни в своята позиция, то тогава може да а, преминем и по-бързичко към тристранна среща. Това не е обсъждано още официално, но е идея, тъй като тя може да ни позволи да се справим с момента, с този проблем. Докладчиците в Сянка ми дават насоки за работата ми като докладчик на ИТРЕ. Има много нерешени въпроси в ЕНВИ. Нещата могат да се променят в това отношение, но към момента всички спазват нашето становище като някои от нашите компромисни изменения могат да бъдат включени в ЕНВИ. Имаше три тристранни е, сред... извинете, имаше три заседания на докладчиците в Сянка. Заедно с ЕНВИ очаквам да се гласува в е, комисията ЕНВИ и да видим какъв ще бъде график. Ако не искаме да изоставаме, нямаше да получи този силен мандат, който получих, за да мога да действам напред. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега, благодаря за тази информация. Ти работи усърдно, всички ние знаем много добре. Нашите политически групи ни казаха и докладчиците в Сянка знаем колко усърдно работите имаме споделени правомощия с ЕНВИ по смисъл на правил 54. Господин Рубик. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, първо. Мисля, че предложението на ИТРЕ е много балансирано и всъщност всички интереси са отчетени. Интересите на всички страни са отчетени. Мисля, че това беше и целта на това балансирано предложение, защото в крайна сметка не става дума само за е, изнасене на въглеродни емисии, но и на изтичане на работни места. Също така става дума за изтичане на новаторски решения и на е, отклоняване на инвестиции. И ако искаме да имаме силна структурална е, е, социална структура в Европа, трябва наистина да е, помислим и за е, реиндустриализация. Това не може да стане с 20% до 2020. Трябва да по-амбициозни цели да поставим до 2030, т.е. 30% от БВП. Само тогава могат да се създадат нови работни места, да се инвестира и нашата социална система да се е, укрепи. Е, тук е, ще преговаряме с Енви. Е, решението, което се предлага, се отнася до фонда за модернизация. Мисля, че трябва наистина да настояваме за това, защото това ще е решаваща предпоставка за нови работни места и, и растеж, т.е. не само на потреблението, да се поставя ударение на инвестициите. Ако е, финансовия ресурс е, изтича от Европа, тогава наистина проблемите ще се умножат. И аз е, настоявам този фонд за модернизация много по-добре да бъде захранен и се надявам в пленарна зала е, да е, е, имат възможност всички депутати да споделят мнението си, защото проблемът е изключително важен. Ние не искаме да засилваме безработицата, разбира се, а напротив, нови, добре платони работни места да създадем и да се инвестира в най-добрите и печеливши индустрии в Европа. Трябва да доста... бъдем пример това. Госпожа Ниблер, аз се присъединявам към каза от колегата Рюбик току-що. Благодаря първо на докладчика. Е, бяхме информирани много добре за е, хода на преговорите. Аз е, е, наистина трябва да представя позицията на ИТРИ пред колегите от ЕНВИ и мисля, че е, е, трябва да кажа, че в това отношение колегата Федерле е свършил е, чудесна работа. Ние в нашата група е, смятаме, че трябва да интензивно да се дискутира по тези въпроси. Най-важното е да удържаме нашата позиция нашата перспектива е малко, гледна точка е малко по-различна от Еви, Енви, е, тази на Енви. При нас е, е идеята е да запазим производства в Европа, а не да бъдат изместени производства навън, защото това води до изнасене на научествателската развойна дейност и това ни отслабва по отношение на, на конкуренцията. Е, не би трябвало да допуснем в други държави да се прави това, което може да се прави в Европа. И благодаря за това, че е, сте въвлекли в тази процедура всички политически групи. Надявам се, че е, в резултат на това ще се роди нещо, което ще бъде, по което ще има по-малко възражение. Колкото до процедурата, аз съм съгласна, ще зависи от резултатите, в какво, какво в крайна сметка ще излезе от гласуването в Енви и когато ако за нас като комисия, като ИТРЕ, позицията не е удовлетворителна, ще трябва след това да упражним натиск и така в преговорите. Може би се наложи с въздържатели се да гласуваме в пленарна зала, но ще се опитаме, ще зависи е, и от хода на, на преговорите в съвета. Трябва да видим как е съотношението на силите в парламента в това отношение, но но се радвам, че има възможност и в Енви да обсъждаме по този въпрос. Сега благодаря колегата. Смятам, че е, подходът на колегата е, Федерли е много добър. Трябва да имаме една енергична бърза позиция. Е, Компромисът беше трудно постижим между тези е, сертификати за е, търгове и е, индустрията общо се оказа трудно. Друго, трябва да имаме гласуване в парламента. Това е толкова централна тема, че няма да е справедливо да пренебрегнем мнението на колеги. Трябва да има гласуване. Е, по въпроса. Това е тема, която засяга всички нас. Благодаря. Аз е, мога да добавя е, само нещо, което казахме и колегите казаха при няколко минути. Компромисът бе постигнат след много дълги и тежки дебати в комисията ИТРЕ и наистина той е балансиран компромис между отдалните политически групи и това е наистина, Федерли, това е голям твой успех. И обсъждаме въпроса просто защото искаме да те насърчим да удържиш, да удържиш позицията на ИТРЕ. Ние сме абсолютно убедени в нашата позиция, но бихме искали да те насърчим, защото понякога е много трудно някой от нас като, е, много трудно е, когато работим с членове на ЕНВИ. Много добре е, те разбираме, че понякога нещата са доста трудни. Е, нещата опират и до, до пле, гласуване в пленарна зала. В парламента има едно неписано правило. Ако ако става дума за асоциирани комисия, възоснова на член 54, досието отива е в пленарна зала. Това не е разписано никъде, но процедурата обикновено е такава. Възоснова на 54 отива в пленарна. Защото по време на гласуването в НВ е много трудно да се каже в края на цялото гласуване дали е, е достатъчно за нас или не така че вероятно ще е много по-добре последното окончателното гласуване да бъде в пленарна зала, преди да получи мандат, е, Европейския парламент да, да преговаря по е, въпроса. И отново благодаря ви за подхода и за дейността. Господин докладчик, имате думата. Благодаря на колегите Рубик, Рубик е, Ниблер и за вас, господин председател. Това са, от тези благодарности са отнасяли до всички докладчици в Сянка и всички, които допринесаха към тази дейност. Аз е, по време на преговорите повтарях непрекъснато. Това трябва да е, изхода трябва да е, е еднакво лесно смилаем за всички, но не лесно смилаем, е, добър компромис, компромис е. Имаше обаче някои е, е части, които където компромисът бе постигнат по-лесно, по-гладко. И това ни дава сили да се обърнем към групата и да кажем, че е, това е така, благодарение усилията на всички. Съгласен съм с коментарите, които всички направихте. Ще проведем консултации следващата седмица защото моята работа в АЛДЕ е, е свършила, е приключила след е, е която стигне до гласуване, но е, като докладчик аз е, търся мнозинство при гласуването. Не представлявам само моята партия. Благодаря ви за хубавите думи. Ще продължим работата в диалог с четирите групи, които, с, между които е постигнат компромиса. Благодаря, господин докладчик, господин Федерли. Приключваме и с тази точка и сега стигаме до точка 7 е, посещение в Итер в е, Кадараш на 24 октомври. Е, отчет за резултатите от това посещение. От името на колегите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 Нека да излея отчаянието си, яда си в самото начало. Ще говорим за най- висока технология, възможно най-висока, която сме е, посещавали някога. Тук с моят е, USB е, аз нося видеофилм, и, е, който отразява всичко, което сме посетили и сме видели. Ами казаха, че в 21 век е невъзможно в тази зала да бъде показан този филм на видео. Ето това е, е пропаста, която трябва да преодолеем, когато е, говорим за технология. Вероятно сте чули, господин председател, че аз щях да започна разговора си на е, думите си по това видео с изречението ние говорим за най-крупната пещ за изгаряне на пари или, или пък за спасителя, спасителя на човечеството. За това, до това се свежат нещата в, с ИТЕР. Делегация посещи, посети тази инсталация на 24 октомври. Другите членове на делегацията бяха Кристиан Ейлер, Флавио Занонато, и Якоб Джакоб Далунде от Зелените, вие ги споменахте. Е, срещахме се с Драби Голд, генералния директор на ITER е, International, Швемър, който е изпълнителният директор на е, сливане за енергия, които те отделиха значително време и ни обясниха тънкостите на този този много сложен експериментален реактор. Ако всичко потръгне, ако нещата потръгнат, очакваме лидер да демонстрира възможността да се използва енергията на сливането за мирни цели. Ако успеем, ще се произвежда чиста, изобилна, безопасна и економично произведена енергия. Три проблема има е, е, е, проблема с изграждането на сърцевината на реактора, е, интегриране на компонентите е втория проблем и третия международното сътрудничество. Тук говорим за един проект, който е споделен между Европа, Китай, Индия, Япония, Корея, Русия и САЩ, при което Европа е плаща около 45% от е, обществените поръчки, а другите всеки по 9%. Както знаем, многостранния подход, многостранното е, е, дейност е нещо хубаво на теория, но на практика се оказва доста тромаво и трудно. За ИТЕР от много години това означава, че проекта не можа да тръгне, да потръгне. Трябваше непрекъснато да се създават нови планове за действие, последния от 2015, за да се формулират приоритетите и необходимостта от реформи. Е, какво е, включват те? Въвеждането на, на ясен процес на вземане на решение и отчетност. Генералният директор трябва да има правомощие да взема решение. Създаване на е, реалистичен е, графика за опери, операция с, е, за операциите е, за 25-та година, вместо 2020 и за е, е, сливането, операции по сливане 35-та. Така че за някой от нас, е, господин председател, не е много сигурно дали ще сме свидетели на тази а, е, операция. Надявам се да се случи, особено за вас. А, наистина трябва много точни сметки да се направят, за да се отговори на тези а, е, срокове, да се изпълнят тези срокове, да се набележат съответните жалони по пътя до целта да се провежда независим преглед на проекта, което да доведе до подобрение на резултатите от него и европейската ръка от проекта, което е сливане за енергия, е важно, отговаря за три неща. Първо, самия проект ИТЕР в Кадараш, който посетихме. Второ, сътрудничество в Япония, с Япония по три фузионни проекта и трето, следващото поколение е, експериментални реактори е, за сливане е, сливане за енергия, този проект за Европа дава възможност на индустрията, лаборатории, малки и средни предприятия и дава възможност да се създаде индустриална база за сливане, атом, ядрено сливане в Европа и базата за е, начина на управление на този проект е много сложен. Много трудности има, но вече има видими резултати. Е, щеше ми се да ви ги покажа. Продължава тази положителна дейност. Това се отнася и до е, сливане, ядено сливане за енергия. За енергия. Е, ще спра до тук. Благодаря, колега. Ужасявате ме, като казвате, че 35-та е, година е, няма да доживеем 35-та. За мен е окей. Госпожа е, Клер Муди. Да, очакваме всички да видим това през е, ще дочакаме до 35 година. Колегата каза, че ще остави е, остатък от разказа за нас. Е, то не остана много за разказване. Аз просто е, искам да се присъединя към неговите коментари. Наистина това е един изключителен проект и е жалко, че не можем, е, действително жалко, че не можем да видим е, видеото, което Ойген е, направи. Невероятно е, неща са постигнати на този обект. Това е демонстрация и за е, това какво можем да постигнем в глобален мащаб, когато, например, работим за, е, по предизвикателствата е, на климата. Това е една реална стъпка напред към договора от Париж, а на практика е един конкретен проект, който е, по който се работи в е, глобален мащаб, за да се намерят решения, които, е, от които, които са жизненно важни за нас в областта на енергетиката и климата, сигурността на доставките, енергийните и други, редица други проблеми. Както се каза, никак не е лесен този проект – Е, наистина много е, е важна целта и самата физика, тази област на физика е много сложна, но в крайна сметка имаме една, е, един реалистичен график и неговите адаптации ще са вследствие промените на плана за действие от 2015 това е жалона, по който можем сега да мерим е, придвижването ни към целта повече отчетност, по-добра отчетност и контрол върху процесите. Това е важно, външния контрол, но и осложненията, е, защото тук не става дума само за е, паричните вноски, става дума и за чисто е, материални вноски и ангажиментът не е само с органите, които е, отговарят за това в други страни, но и по веригата на доставките също е, трябва да следим е, как се придвижват нещата, за да преодоляваме тези жалони по пътя. Разбира се, излизат въпроси за това доколко е осъществимо първата операция с плазмена операция през 30, до 30, 30 1935 година, после е, извънредни ситуации, какво поле има, е, е, до каква степен може да предвидим евентуални провали от тук до 2005, 2025. Това пак опира до процеса на контрол, но в заключение отново ще вземем повод от казаното от Ойген. Не трябва да да, да е, губим от поглед е, този проект и не трябва, трябва да гледаме напред. Е, това, което ще се постигне в крайна сметка е жизненно важно, но това, което е, можем да научим и което учим в процеса на развитие, е, при този невероятен източник на енергия, това, което научаваме чрез роботиката, в участието на малките и средни предприятия в разработването на високи технологии, високи технологии на, на, на производство. Страшно много странични ефекти и производства ще бъдат ангажирани, за да се постигне крайната цел на енергия, произведена от ядрено сливане. Благодаря в край сега господин Мирослав Похе. Е, тази година аз съм докладчика за окончателни, е, окончателен доклад по е, тази тема. моят подход е малко по-различен от счетоводния подход. това е един изумителен проект от технологична гледна точка и трябва да призная, че много е свършено по него през последните месеци, благодарение на новото, новото управление В Европейската комисия също, разбира се, имаме нова управителен състав. Мисля, че ако новия начин, новото управление се придържа към економическите е, етапи, жалони и ако е, съдейства, работи добре с международните доставчици, проектът може да се окаже успешен. Много важно е да проявяваме и дипломатическа активност в съвета на ИТЕР. предстои среща на съвета в след близките дни и това ще е възможно за нас да, да, да напреднем. Има обаче някои неща, по които моето мнение се разминава с това на колегите. Първо, економическия аспект. Нарастващите разходи е, по този проект е, опасявам се, че няма да стигнем срока 2025, но разбира се, комисията парламента трябва да следят това. Има обаче рискове, на които не можем да повлияем. Между... Е, външен риск, международните отношения. В крайна сметка, в множеството дискусии ние сме е, си поставили въпроса до каква степен нашите партньори са е, стабилни, до каква степен можем да разчитаме на тях. Русия, Китай, ако щете от тази сутрин и САЩ, защото ако загубим някои от тези партньори, е, целият проект може да се провали. И във всяка дискусия, която водим тук, може да изплува е, различен потенциален възглед за е, е, енергийния микс. Ние търсим енергийни, обновяваме енергийни източници, за да намалим енергийното потреблението на енергия, но ако някои държави членки се противопоставят на ядреното сливане като източник на енергия, тогава Съюза и, и съвета е, комисията и света много трудно ще обосноват е, е, инвестициите си в такъв проект. Благодаря, колега, за доклада. Сега колегата Флавио Саванато. Грация, <clears throat> президент. Благодаря, господин председател. За мен беше истинско удоволствие това посещение в Карадаш, защото добих ясна представа как функционира проекта. Наистина в областта на химическото инженерство беше доста обогатяващо. Аз съм от Падуа, където наистина се провеждат доста експерименти в областта на термоядрения синтез. Проведени са много експерименти. Аз бях на позицията кмет на Падуа, така че отблизо съм следил това. Нека ви разкажа една история. Преди 30 години се обърнах към един професор в областта и го попитах кога ще постигнем този термоядрен синтез. Той ми каза, мисля, 20 години. 20 години по-късно го попитах колко години ще са ни необходими да постигнем този синтез, той ми каза, ами още 30 години. Понякога времето просто си тече и когато го попитах отново кога ще постигнем синтез, той ми каза, мисля, 40 години. Така че виждате, че това е една поредица от експерименти. Колкото повече време минава, толкова повече време ще е необходимо. И аз започвам да се тревожа, защото този проект в крайна сметка не води до крайния резултат термоядрен синтез, а производството на енергия. Тоест контролираме синтеза в конкретна среда, като токамак, например, но не, нямаме необходимия капацитет да постигнем крайния резултат. Да, имаме един симулатор, едно експериментално оборудване. Не знаем колко време ще е необходимо и какви ще бъдат разходите. Стремим се към синтез на дериотериум и терициум до 2050 година, но Доколкото разбирам, до следващия век ще трябва да чакаме до истинския термоядрен синтез. Така че моля да ме извините, но както и вие, така и аз губя надежда, че научното чудо ще се случи и аз ще бъда жив да видя крайния резултат. Не, че се противопоставям, Напротив, много неща трябва да се случат, но количеството разклонявания и странични производства, които наблюдаваме, например изчисленията а, в областта на синтеза и обясненията, че всички трябва да работят заедно, а, например, а, човешкия потенциал, който е необходим в Индия, Япония, Китай, Русия, Корея. Всичко това е положително, защото се работи към мирни цели и се търсят альтернативи. Но дали това ще спаси планетата от глобалното затопляне? Вижте, няма как да поставим всичко на една времева линия. Тук става въпрос за един експеримент и трябва да видим дали е налично необходимото оборудване, дали някой може да го направи на разумни цени. Какви са отрицателните аспекти? Неимоверните разходи, както посочиха колегите, от срока, необходимо е повече време и нещо, което аз проследих отблизо е, че в крайна сметка става въпрос за една много чувствителна, деликатна система. Може би някой не отчита този факт, но наистина това е много деликатна система. В заключение мога да отбележа, че това е интересен елемент, но и е интересно е да се стигне и до Марс с всички тези технологични развития. Така че не виждам да има някакъв конкретен хоризонт за този проект. Благодаря ви, колеги. Наистина чудесен, много вълнуващ доклад, отчет така че оставам с впечатление, че сте станали свидетели на нещо необичайно. Това бяха отзивите ви поне. Така че ще насърча и другите колеги. Преди 6 седмици а, с Домини Ристори, ген... генералния директор, обсъждах този въпрос за посещението в Итер, защото това е в неговата родина. Както знаете, той е французин и той организира това посещение и се съгласихме, че ще има и допълнително посещение. След няколко седмици, може би в началото на идната година, ще има още едно посещение. Защото и той, и аз искахме да избегнем а, едно посещение от група от а, 12-15 човека от нашата парламентарна комисия. По-добре две групи от по 6 човека. Всичко организирано от Европейската комисия. А, така че ако някой има възможност да ви изслуша, просто наистина изпратете това послание, че е хубаво да се направи посещението. И имате ли допълнителни коментари? Заповядайте, имаме още време. Да, за 10-15 секунди исках само да ви информирам, че тези, които проявяват интерес към този видеоматериал, който не мога да ви покажа по причините, които изтъкнах, Видеото е достъпно в YouTube с моето име Ойген Фройнд член на Европейския парламент. То е около две минути, така че можете да придобиете една представа за какво говорим. Видеоматериалът е наистина достъпен. Председателят. Предпочитам след като посетя ИТЕР да видя видеоматериала, а не вместо посещение на живо. И така, благодаря ви, уважаеми колеги. И така, в 15 часа продължаваме и разбира се, и утре знаете, гласуване ни чака. Благодаря ви.